Можем вече да започнем. Да продължим нашето заседание. Както виждате, за днес след обяд имаме доста натоварен дневен ред. Той ще трябва да се придържаме към времето. Е, най-вече на доклада Аркияни ще отделим нужното време, за да може всеки да се изкаже, но бих искал да ви помоля да бъдем дисциплинирани, да се придържате към определеното време. А, като моля депутатите да дават достатъчно рано знак, че ще искат да се изкажат, за да могат да изготвя списък за изказвания и да могат да разделя наличното време за съответния брой изказващи се. И така, след тази моя молба преминавам направо към доклада на госпожа Съркияни относно единното европейско железопътно пространство. Един проектодоклад. доклад. Не знам дали ще се окаже, че ще има противоречиви мнения по него, но нека да дадем думата на госпожа Съркиян. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto desidero ringraziare per il lavoro fatto. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички, на всички колеги, на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Благодаря ви сърдечно за вашата работа, за вашето сътрудничество. Много ми помогнахте. Имаме сега този документ за единното европейско железопътно пространство и имаме целта да постигнем това пространство. Оточнили сме някои проблеми, с които трябва да се справим. Затова тук не става дума за избора на един или друг модел. Става дума за едно общо европейско железопътно пространство. И аз се движа много по линията на комисията, това, което комисията предлага. Това, което е много важно, може да се обобщи в пет точки разликата и отделянето на инфраструктурата от експлоатацията, правното основание, регулаторните органи, финансирането на инфраструктурата – регулаторните органи, надзорните органи, условията на достъп до услуги и съоръжения за услуги. През 2012 година комисарят каза, че ще постигнем, че се предвижда създаването на това единно европейско пространство за железопътния транспорт. Трябваше 2010 година това пространство да е вече факт. Но както казахме, както видяхме, има нови предложения за нови формулировки и мисля, че либерализацията на системата без определени правила не е възможно. Трябва ни система, която да е достатъчно либерализирана. Либерализацията е необходима, но трябва да помислим и за техническите аспекти на системата. Те също трябва да са хармонизирани. Същото се отнася за финансирането, за техническите спецификации. Те трябва да са хармонизирани на европейско равнище. Особено тук са важни измененията от 53 до 88. Тук става дума за, за националните надзорни органи и техните компетенции. Тук се надяваме да постигнем добър компромис между националните законодателства и нашите предложения. За да може да използваме този инструмент, възможно най-ефективно за регулацията, за регулирането на железопътното пространство. Важно е да създадем условия за прозрачност, за яснота. Важно е компетенциите да са ясно разпределени. Тук е става дума и за организацията и за начина по който ще се вземат решения. Тук имам предвид измененията след а, предложение 8. 80, извинявайте. Що се отнася до европейския контрол и надзор, има изменения и по тази тема. Предлага се създаването на европейска мрежа от надзорни органи, която цели създаването на хармонизирани правила за надзор на европейско равнище. И както казах, след, това е, с този въпрос се занимава изменение 88 и последващите, според него комисията трябва да разполага с компетенциите на върховен надзорен орган. Друг важен въпрос е въпросът за финансирането. Естествено, въпросът за разходите е много важен въпрос. А що се отнася до инфраструктурата и експлоатацията, това засяга в целия сектор. Тук комисията трябва да има засилени правомощия, защото става дума за промяна на цялата железопътна система. Целта е Евро... Е, железопътната мрежа да стане по-конкурентоспособна. Това означава подобряване на инфраструктурата, така че тя да е по-конкурентоспособна на, от, е, по отношение на, жел... на, на пътната мрежа. Не, мисля, че трябва да удължим срока от 5 на 7 години, защото само по такъв начин мисля, че може да осигурим създаването на съответната инфраструктура. Екстернализирането на разходите е също важно и то трябва да протече така, както са постигнати до сегашните споразумения. Въпросът за бонусите също е много важен. Инвести тези, тази система на бонуси ще опосредстват привличането на инвестиции. Надяваме се тези инвестиции бързо да станат възвръщаеми. В изменение 82 става дума за това, че железопътната мрежа трябва да стане един от основните транспортни носители. Това се цели да се постигне с системата бонус-малус. С системата бонуси се занимава изменението 66. Контрола на, на, на железопътното пространство, то трябва, този контрол трябва да е засилен и да функционира добре. А много неща още могат да се кажат специално по отношение за делегирането на по-долни равнища. И мисля, че тук предложението за една директива е уместно. Що се отнася за предло... приложенията 3, 5 и 7 и 80, това са измененията, които се занимават с приложенията и обхвата на делегираните актове. Това са важни предложения. За делегираните актове актове и имаме и подкрепата на Лисабонския договор. Трябва да вземем предвид приложенията и обхвата на делегираните актове в новата версия – и отношението между железопътния транспорт и другите видове транспорти. За да може наистина, в крайна сметка, през 2012 година да пристъпим към либерализация на пазара. Отварянето на този пазар трябва да има целта да се създаде система – която да е облагодетелства не само големите оператори, но да даде възможности на малките оператори да се включат в пазара. В противен случай, малките оператори, особено от малките държави членки, ще бъдат ощетени. Нашата цел е либерализация на пазара. Тук става дума обаче не просто за либерализация на товарния транспорт, ЖП транспорт, а и на транспорта на пътници. Това е залегнало в новата версия и мисля, че това е в, от, ще бъде от полза за вътрешния пазар. Имам предвид тук член 7 където става дума за контролни те инстанции, става дума за товарния транспорт, за превоза на пътници. Нека помислим тук за един преходен период, който да може да гарантира мобилността тук естествено трябва да заложим социални клаузи, условията за заетост и безопасност. Те трябва също да са в унисон с нашето останало е, законодателство. Достъпа до пазара, достъпа до услуги трябва също да бъде даден, трябва да бъде осигурен. Това е важно за целия железопътен сектор. Тук трябва да помислим за предварителни дейности, които да осигурят тези условия за достъп. Въпросите за поддръжката на инфраструктурата също трябва да бъде взети, бъдат взети предвид. Това са членовете 30 е, и последващите. Искам да подчертая, че се движа и тук по предложението на комисията. Надявам се, че предложението на комисията с нашите предложения ще стане по-ясно, по-прозрачно. Се... Благодаря много, госпожо Шархияни. Сега ще изчета списъка на желащите да се изкажат към момента. господин Кюри, изреждат се имената на докладчиците сянка, които желаят да се изкажат, господин Имбрасас, господин Рике господин Лайкри, господин Девалсатис, Мачкович, Бач, Канчин, госпожа, извинете, господин Грош, госпожа Майснер, господин Стъркс, господин Алкадрауи. Дали всички съм записал, които желаят да се изкажат? Да, Изабел, и вас съм записал. Щом сте тук в момента, мога да ви сложа на съответното място списъка и госпожа Дюранти. Има ли други желаящи да се изкажат, които не споменах? Едва ли не ще кажа, както казват в църквата, или говорете сега, или замълчете завинаги. Важен е броя, за да знаем по колко време на човек. Значи за докладчиците в сянка 5 минути, за останалите по 3 минути. Господин Кун има 5 минути за НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа докладчицата. Тя много Хубава работа е свършила, непрекъснато беше на всички разговори, които се наложиха. Тя следва целия процес. Това е една много трудна тема и тя се справи чудесно. Всички се запитахме, след като имахме на лице първия пакет за железопътния транспорт, Попитахме се защо той беше толкова неуспешен. Това е решаващия въпрос. Защо този пакет нямаше успех? Защо държавите членки а, не се заеха да приложат този пакет, тъй като този въпрос е изключително важен да се реализира един трансгра... едно трансгранично приложение на ЖП услугите. И аз смятам, че ние като парламент трябва да предложим съответните решения, защото ние може да осигурим мнозинството за това нещата да се случат в тази област. Инвестиции в железопътния сектор, в техническия сектор на железопътния транспорт трябва да се случат. Когато погледнем консултациите през последните седмици с съвета. Виждаме, питаме се къде са успехите от либерализациите на, на пазара. Кой модел е за предпочитане? Сега не искам да говорим тук за разходите, но и, и двата модела, които разисквахме, имаха своите предимства. Не може да кажем, само инфраструктурния модел е решаващ за либерализацията на пазара. Холдинговия модел също беше интересен. Мисля, че дискусията трябва да премине е в правилната посока и мисля, че това се е случило. Разумно е конкурент, конкуренция между двата модела, но при определени условия. Прозрачността е, е ключовото понятие. Трябва да се знае какво принадлежи към инфраструктурата. А, сега дали тунелите са също част и, и сигналните системи са също част от инфраструктурата и след това може да помислим за, за разходите. А разходите трябва да са структурирани прозрачно. Тогава само едно предприятие в железопътния сектор може да работи спокойно. Как може да си представим отделянето на инфраструктурата от е, експлоатацията? Е, за да имаме едно отделяне, трябва, трябва ни една добра функционираща система от надзорни органи. Трябва да помислим за услугите, които се предлагат от е, секторите и нивото на компетентност на тези услуги и операторите. На тази база трябва да се разстават и съответните лицензии. Трябва да ни се една дума прозрачност. И нещо друго решаващо. Е, по принцип, операторите са държавния на собственост. Инфраструктурата също са държавна собственост. Сега, е, какви са паричните посоки, е, потоци между тези две предприятия? Ако знаем тези стойности, ще може да разберем, да направим един добър и прозрачен анализ на ситуацията. Още нещо много важно, това са услугите. Може човек да гласува, да се изкаже за или против на свързането на железопътната мрежа с други в интермодални системи, но по-важният въпрос е как да отворим пазара и тук трябва да имаме предвид именно услугите. А, сега, дали ще отворим 20% или повече, не, не е това непременно въпрос за, за, процента, за проценти. Сега говорих за оперативната съвместимост. Мисля, че трябва да постигнем добри компромисни решения, които да гарантират либерализация, конкурентоспособност и един железопътен транспорт от Варшава до Париж и от Скандинавия до Рим. Благодаря. Благодаря, благодаря господин Кунс. Малко надвишихте времето, но не много. Сега 5 минути за либералите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа и на Искам да благодаря на целият екип. Искам да благодаря на моите съветници, моите помощници. И така, по същество. Първо, по въпроса за разделянето. На този етап нашата група не е за пълно разделяне. Както вече сме казвали в предишни дебати, няма ясна корелация между конкуренция и организационна структура – защото при разделянето може би ще се увеличат разходите и ще се загуби ефективност. Нека а, чуем становището на Съдът на Европейските общности, какви трябва да бъдат, какви трябва да бъдат изискваните към едно такова разделяне. Нека почакаме решението на съда. Но ние бихме искали да помислим как да се засили независимостта на ръководителите на инфраструктурите. Ръководителите на отделните звена трябва да бъдат отговорни за конкретни функции. Колкото до отварянето на пазара, ние бихме искали да се включат предложения за отваряне на вътрешния пазар, пътнически пазар. Също във връзка с отварянето на пазара, във връзка с изменение 9, предлагаме отделата за регулиране на Европейската комисия да подкрепи съответните органи, които работят за гарантиране на отворен пазар. Генерална дирекция конкуренция, генерална дирекция МОВ и трябва да помагат на националните регулаторни органи в тяхната ежедневна работа. За тази цел се внася 80-то изменение. Този отдел на Европейската комисия трябва да се намесва само ако националните регулатори не са си свършили работата. Колкото по-силен е националният регулаторен орган, толкова по-отворен ще бъде пазара. А в Европейския съюз ясно е, че тези органи в различните страни не са еднакво качествени и силни. Затова Предлагам да се допълни член 55, където се изисква нивото на персонала и ресурсите на националните регулаторни органи да бъдат пряко свързани с нуждите на пазара, т.е. да бъдат променливи. Тук може да споменем 11-то изменение, където се казва, че съответният отдел трябва да се създаде в Европейската комисия. Искам да добавя, че в членове 56 и 57 се казва, че органите, националните органи, които не изпълняват задълженията, вменени им с мандата, трябва да бъдат санкционирани от Европейската комисия. По отношение на 55-то изменение, смятаме, че трябва да има максимално покритие, а 77-мо изменение а, искаме да се промени текста национални парламенти с думите компетентните парламенти. Колкото до Европейският регулаторен орган, това е 88 изменение, тук бихме искали да бъдем малко по-амбициозни. Европейската комисия трябва до края на 2012 да направи предложение по този въпрос. Нещо повече, едната година предстои преразглеждане на работата на Европейската железопътна агенция и ще има предложение за отваряне на вътрешните пътнически пазари. Така че ние можем да включим и този въпрос. По отношение на нивото на обслужването, което се осигурява по време на стачки, например, 2017 член, ние не сме за заличаването на тази възможност, защото една стачка не трябва да блокира европейският железопътен трафик. Колкото до 118, 19 и 20 изменение, разбира се, е, не смятаме, че е, пенсиите, заплатите, детските разходи, детски жени и така нататък трябва да се разглежда като преки разходи. Колкото до 121 изменение, не смятаме, че трябва да се заличат предложенията, предложения на комисията. Казахме вече, че пазарните условия не са еднакви във всички европейски страни. Необходимо е прозрачно за всички оператори на европейско ниво. Регулаторният орган трябва да се намесва не предварително, а в последствие. Сега член 66 за транспонирането на преработената директива. Разбираме, че за това се дават две години. Някои страни членки искат 3 до 5 години за тази цел. Това не е приемливо. Смятам, че парламента трябва да настоява да бъде транспонирана директивата за една година. Благодаря сега господин Крамер за 5, год... за 5 минути. Аз също благодаря за доклада. Сега говорим по същество вече, но в едно нещо съм разочарован. Естествено всички ние казахме преди, искаме едино европейско железопътно пространство, което да не дискриминира никого. Но ако погледнем ситуацията, имаме един основен конфликт. А именно конфликта за между за връзката между експлуатацията и инфраструктурата. Ситуацията в държавите членки е различна. Ние искаме една отворена система за всички. И не разбирам, че толкова в доклада се говори за критерии, който също не, е, е, критерии, който всъщност не е основния, а именно еднопосочността. Още веднъж казвам, аз като представител на зелените съм за отделянето между е, инфраструктурата и експлуатацията, но това не е основния критерий. Основното е надзора. Тези държави, където имат независими регулаторни органи, при тях ситуацията е по-добре, по-лесно се взимат решения. За това не разбирам че комисията предлага в рамките на 4 седмици да се вземе решение дали ще получа слот или не. По принцип, казват те, но по принцип в такъв случай човек може да чака вечно. В една държава се решава въпроса за 2 месеца или за 2 седмици, ако е попълнен ако е попълнено заявлението правилно. Ако не е попълнено правилно, човек ще чака две години. А в други държави, независимо как е попълнено заявлението, се чака вечно. Така че трябва да имаме срок за взимане на решение за 4 седмици и толкова, след което може да се прави да се, да се поставя под въпрос дали отказа отказът е правилен или не, защото всъщност се решава а, се човек обжалва отказ. Затова за мен ключовият въпрос е надзорния регулативен орган. Той трябва да функционира добре. Освен това, господин Кун, вие казахте, прозрачността е много важна колко пари, какви са доходите, на къде текат парите. И освен това трябват ни рамкови условия, които са честни. Не може е, в е, Берлин Есбана да струва двойно повече, отколкото в Хамбург, а в Хамбург е двойно повече, отколкото в Райн, Райнската област. Естествено, от друга страна, трябва инфраструктурата да е осигурена, но тя трябва и да е предоставена за ползване на конкурентни условия. Хубаво е, че говорите за шума. 5% намаляване. Това обаче не е стимул за въвеждане на на влакове, съоръжени с системата ETS, ETCS, но в такъв случай се получава конкуренция с други а, звукови секвенции, става конфликт, а и когато чуя, че всички железопътни предприятия в Европа говорят за този конфликт и казват, ще изчакаме три години, до тогава няма да взимаме а, решение. Тогава явно а, изводът е, че комисията не, не е разбрала в какво се състои проблемът. Затова трябва да действаме дълго. Не мога да говоря много, но искам да засегна и въпроса за, страхов, за страховките. Как, за какви прагове говорим тук? Защо има горен праг? Милион, милиард? Как, какъв трябва да е прага? Зависи за какво се застрахова предприятието. Сега, още нещо. Трябва наистина да осигурим недискриминацията на предпри... между предприятията, но критерия за това трябва да е услугите, което... които предприятието дава на хората. Зила, 5 минути. Благодаря, господин Зили. Има 5 минути. Аз също искам да благодаря на докладчика за много трудната работа, която е извършила. много усилия, усилия се изискват, за да се свърши тази работа. Доста от основните моменти са обхванати. По въпроса за е, застраховането в изменение 55, вие предлагате минимални и максимални суми за дадено происшествие но това няма да е уместно за всички ситуации и в случаи, защото ако влака е Талис или SNCF, може сумата да е различна или и, в сравнение с сумата, която ще трябва да се плати като застраховка за инцидент с един много по-малък влак. Първоначално имаше четири държави, сред които Финландия, които имат различно междуосово разстояние. Естествено, те имат връзка с руската ЖП мрежа. Но трябва ние да доразвием нашето законодателство в този аспект, като запазим позицията – относно плащанията, които имат връзка с това. За всеки сегмент може да се даде възможност да решава сам, в зависимост от пазарните условия, и да се определи един минимум, под който да не падат сумите на заплащането но това не бива да пречи на лоялната конкуренция. Относно регулаторния орган, подкрепям идеята, че един регулаторен орган трябва да е много по-силен във всяка от държавите членки, но също така и Европейския регулаторен орган не се намира в някаква идеална ситуация – Имаме регулаторни органи във всички 27 държави членки и те трябва някакси по-единно да прилагат законодателството. Все пак обаче не съм сигурен, че можем да създадем единен регулаторен орган на равнище Европейски съюз в момента. но правата, които има регулаторния орган, да присъства на заседания където се установяват правилата по отношение инфраструктурата, е прекалено като стъпка. Регулаторните органи трябва да се занимават с конкретните неща, свързани с дейността в своя сектор. Относно предоставящите услуги, операторите, този въпрос е доста комплексен – и бих призвал докладчика да потърси компромис по този въпрос. Както каза и един от колегите преди мен, има различие в мненията и трябва да се намери златната среда. Един добър компромис, ако желаем да имаме успех. Благодаря ви, госпожа Уил, с 5 минути. Благодаря за доклада. По принцип имаме целта да, за дерегулация и либерализация, но като че ли се получава впечатлението, че в този сектор почти не е имало през последните години либерализация. Аз не съм много съгласна с вашия доклад. На 3 март тази година говорихме с експерти от сектора и видяхме, че до сегашната либерализация, приватизация и дерегулация е довела до влушаване на сектора. В Швеция, например, имаше през зимата хаос – не до сега. Освен това имаше огромни катастрофи в е, Италия, в Великобритания, а също и в Федералната република Германия имаше големи катастрофи. Последната от е, Саксония. Липсва ми указание за нещо, за едно от най-важните начинания на комисията, а именно правото на право, ограниченията на правото на стачка. Т.е. трябва да има някакво, някакъв мини, някакво минимално ограничение, но това означава, че правото на стачка е накарнено не само на а, служителите в сектора, но и на други служители е, ще подкрепим в този смисъл изменение 117 минималните услуги трябва да се премахнат от директивата. По отношение на член 13 услуги и съоръжения, вие е, подкрепяте комисията тук, то според мен това е безотговорно. Е, ще имаме ситуация на разкъсване на здрави, функциониращи е, предприятия и ще имаме една е, никога не стихваща спирала на аутсорс, аутсорсинг. Това ще доведе до влушаване на условията на труд и правата на служащите и работещите в сектора. При делегираните актове при мен, аз не разбирам точно позицията на докладчицата. За нашата политическа група мога да кажа, че делегирането на правните актове е, е от, отхвърляме го това делегиране в тази си форма. Става дума тук за различните приложения. Според нас това делегиране надхвърля компетенциите е, на комисията. Делегирането има ще накърни много от демократическите, демократичните принципи, на които залагаме. Законодателя вижда в това делегиране накърняване на своите компетенции. И е, е необходимо, според нас, по-голяма връзка между съвета и парламента. Би трябвало да се концентрираме върху важните неща. Thank You, Mrs. Wales. Благодаря, госпожо Уелс. Следващият за изказване. Три минути. Господин Имбрас. Имбарас. Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме по принцип либерализирането на железопътният отрасъл. Но искаме да обърнем внимание на някои е, литовски специфични черти. Междулинието е, в е, Литва е по-широко, отколкото в други европейски страни. И затова нашата железопътна система е много трудно би се интегрирала с железопътните мрежи на другите страни членки на Европейския съюз. 75% от транспор... обема на транспорта са товарни превози от трети страни. Не би било разумно, според нас, да се прилагат инфраструктурни такси към тези оператори – които не покриват всички разходи на онези, които управляват местната инфраструктура. Не е правилно да се покрият само 35% от разходите за инфраструктура, така както се предлага. В такъв случай литовското, а, латвийското правителство трябва да плати разликата. Таксите трябва да се определят, като се имат предвид всички реални разходи. А не трети страни а, да а, субсидират товарните превози през литовска територия. Затова ви обръща внимание на член 31 алинея 3 и 32 алинея 1, където трябва ясно да се посочи, че при определене на таксите трябва да се взима предвид положението на страните, в които стандартно междулиние е по-широко от европейското. Господин Грош, имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Искам да подходя по-глобално към дебата. И искам да се спра на някои изменения. Според мен, говорим за две теми, където съветът преди се показа склонен на споразумения, а по една трета тема, на която ще се спра, е, не е склонен към компромис. През последните месеци видяхме, че железопътния сектор в Европа може да поеме по-голяма роля. Но хората, които би трябвало да дадат парите за подобряването на инфраструктурата, не искат да дадат тези средства. Това е от, едната, от една страна, от друга страна, съответните хора, които трябва да вземат решенията, не искат да подобрят законодателството. Но, освен това, тази дискусия трябва да е свързана с дискусията за услугите, но двете дискусии са различни. Ситуацията е такава, че в много държави и членки услугите в железопътния сектор не са либерализирани. Те са някакси отделни и от тук се получава един конфликт. А това е важно за заетите в сектора. Не бива да търсим пътища за откриване на пазара, които заобикалят този въпрос. И освен това, става дума тук за огромни финансови средства, публични средства, които се насочват и на доставчици, които не са заети директно в железопътния сектор. Има доставчици, които работят не само в железопътния сектор, а и в други сектори, т.е. трябва ни прозрачност. Прозрачност на паричните потоци. Това е изключително важно. Не, не би трябвало публични средства, средства да се използват не директно, косвено за подкопаване на честната конкурентоспособност. Ето защо. Мисля, че регулату... регулативните органи, надзорните органи е, ще играят ключова роля в целия процес. Регулаторите трябва да разполагат с всички средства да изпълняват възложените им задължения както трябва. Те трябва да могат да изпълняват, да, да упражняват пълен контрол върху цялата система. Те трябва да знаят дали е, техническите спецификации са наред, е, дали услугите, които се предлагат са на съответното качество. И така че железопътното пространство в Европа на бъдещето означава и едно, една система от европейски регулатори. Защо не функционира трансграничния превоз по железопътната линия. Мисля, че отговора се корени именно в регулаторите. Благодаря, господин Алкатрай. Три минути. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчика за извършената работа. Доста експертни знания и опит са залегнали в резултата. Стремим се да направим железопътния сектор по-конкурентно способен, особено спрямо пътния транспорт, където пък целта е системата да стане по-екологосъобразна. Оперативната съвместимост е нещо, което винаги се нуждае от още и още внимание – както и финансирането на инфраструктурата и услугите. Трябва да прецизираме съществуващото законодателство. Това, според мен, е по-добре, отколкото днес да навлизаме в дебат по и либерализацията. То последното може да остане за напред. Това, което е най-същественото е, че регулаторният орган има вече някакви правомощия и може да предприема действия подкрепям предложението на докладчика в този аспект. Постепенно трябва да се премине към европейска мрежа на регулаторните органи, но, както каза господин Грош, това ще бъде една стъпка напред, която, може би, е малко рано да направим. Относно регулаторните органи, трябва да помислим как точно да се структурират те относно мрежите. В нашата група ние нямаме още изработена окончателна позиция, като се, си отбелязваме а, изразеното от докладчика становище, но има и други становища. Съвсем хладнокръвно ще ги обмислим. Това, което бих желал в крайна сметка да стане, е системата да функционира добре, да имаме един хубаво организиран пазар с лоялна конкуренция, за да може и за напред да се разраства железопътния сектор. Трябва да му осигурим бъдеще. Има някои държави, където има разделяне на експлоатацията от инфраструктурата, но там пък не винаги конкуренцията е на лице. Тоест, трябва без съмнение да дадем независимост на операторите и на менеджерите на инфраструктурата – Примерно финансовите потоци трябва да бъдат направени по-ясни. Това е нещо, за което да се погрижим. И накрая ние като парламент е нужно да заемем позиция по този въпрос. Има и други детайли, които искам да спомена. Първо, в социален аспект, там трябва да стане ясно на служителите, че това законодателство не е насочено срещу тях. И съм доволен, че докладчика споменава минималните нива на обслужване по време на, ставка, на стачка. Съгласен съм, че трябва да има ангажимент от страна на държавите членки за подкрепа на този сектор. Това трябва съвсем конкретно да се изложи. Нужно е също да погледнем преките разходи за инфраструктурата и ясно да оформим дефиницията. И накрая да се прави анализ на инфраструктурата в различните държави членки, защото естествено има различия. По-нататък мога да дам и още подробности. Благодаря. Сега госпожа Майснер, 3 минути. Благодаря, господин председател. И аз благодаря за доклада. Това беше една много основна работа, трябва да признаем това. И това беше доста смела работа, тъй като е, тя изразява по-различно становище от комисията тук и там. И трябва да кажа, е, че тук всъщност става дума за надзорния орган. Е, ключовата позиция на надзорния орган, който, която позиция трябва е, да бъде преценена по-внимателно от парламента. Не зная дали това наистина е посоката, в която искаме да се движим. Нашата цел е да създадем, да завършим е, железопът, единното железопътно пространство, но е, това, което ни трябва е да осигурим истински е, освободен достъп до сектора. И тук подкрепям господин Крамер от Зелените. Е, ние не често сме съгласни ни с други, но може би го подкрепям, защото идваме и двамата от Германия и няма точно отделяне на инфраструктурата от експлоатацията, но и двамата се чудим как може да постигнем единното европейско железопътно пространство. Може би комисията може да постигне това, като а, раздели инфраструктурата от експлоатацията. В Германия, където Имаме много развита железопътна мрежа, има обаче доста голямо, голяма възможност за подобрение. Трябва ни добър регулатор, който да решава въпроси, за, въпроси като въпросите за таксите и за операторите. Е, според мен трябва да помислим и за допълнителни изменения. Thank you, Mr. Rike. Three minutes. Господин Рике. Благодаря, господин председател. Най-напред искам най-искрено е, да благодаря и на докладчика, да, и, да я поздравя за качествения доклад. Това е един е, сложен документ, трябва да се признае. И сега да едно, е, е едно по едно ще кажа първо някои общи неща, като се имат предвид, че много страни членки а, фактически са с, а, подали жалби в, в съда. А, виждам, че това не е повод за да се лиши от всякаква амбиция преработката, която е пред нас. Говорим за декарбонизацията на транспорта, за модални трансфери, за преструктурирането на ТНТ и отварянето на пазара. Как можем да постигнем всичко това? Очевидно, като разделим инфраструктурата от услугите. Защото а, а, това е една от причината, а, поради която се сблъскаме с толкова много трудности. Мнозина а, си харесват националните железопътни системи, обаче трябва да има ясен, еднакъв достъп до инфраструктурата, за да може да има съответното финансиране. Трябва инвестициите да отговорят на нашето желание за добавена стойност на европейската дейност в това отношение. Много се говори за делегираните актове. Трябва много ясно пазара да бъде отворен. Трябва да има задължение за публични услуги, минимално ниво на услуги. Всички знаят какво е необходимо. Всички знаят какво е необходимо. Но аз се надявам, че парламентът ще се окаже на висотата на своите а, амбиции. Е, е, защото ако не направим това, железопътният транспорт ще отиде по дяволите в продължение на много години още. Нашата комисия, дали тя е за железопътния транспорт или не, трябва да докажем на чия страна сме. А, тук се изказаха някои мнения, които поддържам, но общо взето съм песимистичен от това, което чух. Благодаря, господин Лайкфри. Три минути. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчицата за тежката работа, която е свършила. И искам да започна с нещо, с което не съм съгласен. Мисля, че междулинието не е точно най-важното. Има системи, които функционират добре и те не са съответни с не са съгласувани с други системи, с различно междулиние. Мисля по-скоро, че наистина регулативните органи са важното. На второ място, предложението на комисията за три години срока. Ако сме съгласни с този срок, тогава трябва да помислим и за това да наложим един подобен срок за пътния транспорт. Ако решим а да се спрем все пак на този срок. Трябва да дадем преходен период и на пътния транспорт за възможност за интермодално обвързване. И на трето място. А когато дойдат на мен, при мен хората на посещение и когато говоря за Европейския съюз в Австрия, казвам, Европейската комисия има за задача да пази договорите. Сега с договора от Лисабон имаме за първи път една Ед, е, едно нормирано право за Европа на стачки. Как сега може да се премахва чрез клауза правото за стачка в един документ. Това не е възможно. Това не може да се представя. Аз съм абсолютно против. И ако наистина целта на това предложение е да, да отпадне правото на стачка, то съм абсолютно против. Благодаря, господин Лайкфрид. Господин Стърч, 3 минути. Благодаря. Въпроса, много съм съгласен с господин Кун, е отварянето на пазара. Какво ще стане в такъв случай, ако една услуга, която е необходима за да се движи влака, се притежава от друг опера... ЖП оператор или, или е в негов контрол? Или става въпрос за една компания, която е дъщерна или клон на основната? Тя може да реши да обслужи първо собствените си интереси. Може, ако има достатъчно пътници, влака да е за местно обслужване на малки места. Но това, което е много съществено в крайна сметка, е да разгледаме частите от ЖП линиите, за които говорим и кой за какво отговаря. Трябва да се постави едно много ясно изискване към операторите и трябва те да са независими, когато правят преценка. Госпожа Съркияни е включила голям брой искания, но аз в момента конкретно мисля за е, снабдяването с нужния персонал. Става въпрос все пак за една политика относно персонал, която се определя от компанията Майка. И може да се получат някакви конкурентни предпочитания. Тук вече стигаме до това, доколко независима трябва да бъде всяка от отделните компании. Друг въпрос, който не е задълбочено обсъждан, това е издаването на разрешителни. Не говорим за подвижния състав, примерно. Един от начините, по които дадена държава членка запазва пазара, е когато казва, вижте, вие можете да използвате нашата мрежа, но трябва да закупите свой собствен подвижен състав. И на практика този пазар остава реално затворен. Така че Железопътната агенция тук има важна роля, която да играе. С други думи, смятам, че трябва правомощията на тези агенции да се засилят. щом един лекар може да получи разрешително да практикува в европейските държави, трябва да може и железопътния сектор да има разрешително. Може би не съм разбрал добре намерението, което е залегнало в доклада, но смятам, че не трябва да има припокриване между дейностите на регулаторните органи. И трябва да има орган, който да проверява какво е извършено, дали е какво се е случило след като са въведени определени правила и разпоредби. Относно разделянето, съгласен съм, че не може да има добра европейска транспортна система, ако няма добра инфраструктура с независими компании и оператори, които предоставят услугите. За момента обаче имаме други по-спешни въпроси и разделянето не е най-същественото. Господин Засале, три минути има думата. Благодаря, господин председател. По време на нашия дебат е необходимо да се обърне внимание на редица въпроси. Първо, комисията представи документ, в който не се посочват източниците за финансиране за преустройството. Това поставя в неравностойно положение по-богатите и по-бедните участници на пазара. Това значи, че тези оператори, които могат да си позволят подобно техническо преустройство, ще могат да продават по-ефтино транспортни услуги на своите клиенти. Смятам, че в член 14 трябва да се посочи, че става дума само за нови трансгранични споразумения, а не за някаква, някакво изискване с обратна сила, защото иначе се поставим операторите в неравностойно положение. Подобно изискване към трети страни може да доведе до осложнения. Комисията трябва да бъде предизвестена предварително, което би имало отрицателно въздействие върху ефективността и ефикасността на железопътния транспорт. Колкото до делегираните актове, Техният обхват е твърде голям. Благодаря. Надявам се, че не съм прехвърлил а, времето. Господин Балсайте, си имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за сложната работа, която е извършила от години работя в тази област и искрено съчувствам на докладчика, защото тук трябва да се отчитат не само техническите аспекти, но и финансови и дори политически. Сега, говорейки за бъдещето на железопътната система на Европейския съюз, мисля, че първо трябва много внимателно да се вслушаме в това какви различия се изтъкват в различните държави членки и да работим стъпка по стъпка. Говорил съм с много от колегите от прибалтийските държави и от доклада става ясно, че докладчика е наясно с проблематиката в този сектор в прибалтийските страни, най-вече между релсието и има силен интерес при Балтийския ЖП пазар да се отвори за европейския, но ни липсва едно много съществено нещо, а именно междурелсовото разстояние да е същото както в Европа. От 2004 година започнахме да прилагаме новото междурелсово разстояние. А, относно таксите за инфраструктура, 35% а, означава, че трябва и субсидии да се дават за този сектор, ако приемем това предложение тогава ще се наложи да субсидираме бюджета на трети държави, защото 75% от товарните превози у нас са от трети страни. В резултат на всичко това ще има сериозно отражение върху нашата инфраструктура. Това прилича на още един газопровод, който ще свържи економически и политически отделните държави. Няма да навлизам в повече подробности, само ще отбележа, че имам желание да се създаде нов европейски регулаторен орган в железопътния сектор, който да се занимава именно с всички такива различия, като отчита и различията в правилата, езиковите различия и различното междурелсово разстояние. Доколкото знам, в Испания има три вида. В Испания, Литва и Латвия имаме руски руското разстояние в планинските райони. Разстоянието е различно. Т.е. хубаво би било, ако докладчика се вслуша в предложенията, дадени от съответните държави членки с различно разстояние и трябва да се направят временни отстъпки именно за тези държави. Но като цяло преработката е в правилна, стъпка в правилната посока и смятам, че всички ще можем да го подкрепим. Господин Марчинкович, 3 минути. Благодаря, господин председател. А, бих искал да привлека внимание към този конкретен въпрос за междурелсовото разстояние в различните държави членки. Полша и Словакия имат регионална ширина на релсите поради различия в отделните региони на ще са различни от разстоянието 1435 мм, така че ще е трудно за нас да внедрим предвижданите промени. И бих искал в директивата да се заложи възможност за а, избор за нас да се откажем от прилагането на новите изисквания за железопътната инфраструктура регионалната инфраструктура в някои държави е възможно да има различна система за е, междурелсовото разстояние, което променя и достъпа до инфраструктурата е, за влакове, които са по стандарта RTMS. И трябва таксите да са по-низки, за да бъдат мотивирани операторите – да усъвременяват и да променят своята мрежа и да въвеждат нови системи за управление на трафика. Друг въпрос е също така дали оператори, които нямат разрешителни, трябва да имат право на достъп до инфраструктурата. И ако да, тогава трябва да се заложат в директивата допълнителни критерии, на които да отговаря един такъв нов оператор. Благодаря. Господин Канчия, три минути. E Благодаря а, на докладчика. Ние работихме с, а, добре по този сложен а, въпрос. Целта е създаването на единно европейско железопътно пространство което да бъде едновременно привлекателно и конкурентоспособно. Като се вземат предвид всички е, специфични черти на този сектор. Ще спомена три неща. Първо, либерализацията. Смятам, че трябва да се запълни е, законодателната празнота по този въпрос беше либерализиран товарният транспорт, но трябва да се либерализира и националният пътнически транспорт, който е 70 до 80% от трафика. Това първо. Второ, необходими са силни, независими национални регулатори, независими от политическите решения и ветрове. Необходимо е също така да се укрепи ролята на Европейската комисия като наднационален европейски регулатор. Според мен трябва много да внимаваме всички оператори да имат достъп до абсолютно необходимите услуги. И затова смятам, че разделянето на функциите е не само важно, то е абсолютно необходимо, условие без което не може. За да може да се приватизира и либерализира пазара. Защото а, няма, колкото до отварянето на пазара, става дума за елемент, който не, няма еднакви последици за 27 страни членки. Не става дума за уеднакряване, става дума за економическо съгласуване. И е, с приватизацията на част от отрасъла ще бъдем а, е, принудени да имаме различен тип железопътни предприятия които трябва да изпълняват различни функции. И ще бъдем абсолютно длъжни да направим това, а, когато в сектора навлезе частният а, капитал. Господин Бах, три минути имате. Благодаря. Е, преждеговорившите колеги казаха, че поздравява докладчицата. Това е наистина така. Ние искаме едно едино железопедно пространство, което да е да защитава, да функционира в интересите на гражданите. И в такъв смисъл благодаря на докладчицата, че е засегнала социалните въпроси в доклада си, но за съжаление е, се концентрира доклада прекалено много върху регулирането на пазара и върху конкурентоспособността. А, мисля, че а, много важни въпроси обаче са инвестициите, финансирането и съвместимата, съвместната оперативност. Тези неща, тези аспекти не са достатъчно добре осветлени. Много важно е също така да помислим за операторите, които трябва наистина да имат свободен достъп до пазара. Решението, което се предлага, не мисля обаче, че е подходящо, защото то накърнява правото на собственост и мисля, че по този начин се увеличават административните разходи. Интернационализацията на вътрешните разходи, за което се, за което се говори, мисля, че ще накърни конкурентоспособността мисля, че освен това, диску... дискусията за евровинетката е много важна. При железопътния транспорт трябва да помислим за приспадане на разходи, когато става дума за шумовия фон. Доминик Рике е, говори за егонизма на националните държави. Аз тук искам да кажа, че това е конформизъм от страна на, държавата, на държавите членки. Те проведоха съответни някои държави членки проведоха съответни реформи, но нямаме един цялостен модел, който може да следваме. Предприятията не могат непрекъснато да се реконструират, докато накрая бъдат разрушени и престанат да съществуват. Кри, основен критерий за тяхното съществуване трябва да е достъпа до пазара. Благодаря. Аз също искам да използвам възможността да благодаря на докладчицата за чудесната работа. Зная колко е трудно да се постигне такъв резултат. Искам да се съсредоточа върху две-три неща. Ситуацията, която имаме, е според мен се дължи е, според мен на недоглеждане от комисията, а именно първия пакет за железопътния сектор не функционираше добре и не се радваше на успех. Това е факт, а комисията трябваше да го гледа по-добре. Тоест, много е важно законодателните предложения да се прилагат както трябва. И тук комисията не си свърши работата, но искам по-скоро да се съсредоточа върху следните неща. Най-напред предложение 36 става дума за услугите. От една страна комисията предлага, когато една, е, една предприятие за услуги не, не дава е, съответните, не предлага съответните услуги в продължение на две години, то трябва да бъде дадено е, или да бъде продадено това предприятие, или да даде услугите под лизинг. Аз бих казал, че е разумно да помислим наистина за продажба, но Искаме е, срокът да бъде две години, защото според нас една година, както има предложение, е прекалено кратък срок. И освен това, е, изменение, предложение 54, тук става дума за лицензите за безопасност и по безопасността по принцип. Тук искам да кажа, тук е, трябва да се съсредоточим. Наистина, стандартите за безопасност да са колкото се може по-високи и да се дават лицензи наистина на хора, които а, ги заслужават, а не да даваме разрешение за водачи на локомотиви на хора, които не могат и да пишат. Благодаря, госпожа Тикер domnule președinte. Vreau și să o felicit pe doamna raportor. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Ще спра вниманието ви на някои елементи, които считам за особено важни. Първо искам да спомена нуждата да продължим да инвестираме в железопътната инфраструктура. Липсата на инвестиции в някои страни, където настъпи либерализация на отрасъла, отрасъла доведе наред с другото и до по-мал, отделяне на по-малко средства за поддръжката на железопътната мрежа, което доведе до влушаване на качеството на услугите. Така че е, днес е, пътниците предпочитат да използват други видове транспорт. Липсата на достатъчни инвестиции също така води до намаляване на персонала, което води пък от своя страна до повишена опасност от железопътни катастрофи. Необходимо е също така работните условията на труд и качеството на труда в отрасъла да не се влияят отрицателно от либерализацията. Аз съм за една истинска оперативна съвместимост. И ако един пътник иска да отиде от А до Б, трябва да има възможност да може да си купи, не може да, да, да, да няма възможност да си купи билет от А до Б, а да купи, трябва да купува билет от А до С примерно и там е, по някакъв междинен пункт да купува а, друг билет. Значи оперативната съвместимост е абсолютно необходима. Трябва да се подчертае следното. Дори там, където железопътните компании са тежко засегнати от кризата, не станахме свидетели на опити тези компании, засегнати компании, да се поискат европейски средства, за да могат да преодолеят проблемите си. Няма подобни заявления. И затова питам се какво ще бъде бъдещето на условията на труд в железопътният отрасъл. Благодаря. Госпожа Дюран, три минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на за свършената работа. Има още много обаче, което остава. Искам обаче да спомена нещо различно. Както моят колега Крамер каза, а, че а, а, не трябва да смятаме, че конкуренцията в железопътния транспорт е някакъв идеал. Не са чак толкова много. Малките независими фирмите много често се поглъщат от големите и Причините за успеха на тези, които са успешни, са различни. Трябва да, не прилагаме един единствен модел навсякъде в Европа. Трябва да видим какво може да гарантира ефективност. Не пълното вертикално разделяне трябва да бъде нашата цел. От една страна необходим е един силен, независим регулатор, който работи разумно, който отговаря на поставените му въпроси. Второ, Нашите мрежи трябва да разберат, че е необходима интеграция, трябва да се работи прагматично, служба по служба, функция по функция, да видим къде е необходимо разделянето, къде разделянето няма да има положителен резултат, т.е. необходимо е координация на между железопътните предприятия, а не необходимо, абсолютно пълно разделяне навсякъде. Второ, услугите отказът на един, искането на един нов клиент от искате на един нов клиент не е допустим. струва ми се, че едва ли може да се иска от фирмите да обясняват точно какви услуги не могат да предоставят. Това е малко прекалено да се иска. По въпроса за финансирането, когато става дума за условията за финансиране на инфраструктурата, разбирам желанието на комисията да постави ограничение върху това, което може да се изисква от а, а, железопътните предприятия, но трябва също така да внимаваме, когато онези, които управляват инфраструктурата, да има достатъчни средства, за да а, си свършат работата. А, защото не винаги а, а, има достатъчно пари, за да се преодолее разликата между разходите за управлението и разходите за а, праката работа. Смятам, че въпросът за правото за стачка е въпрос, който съществува, трябва да го уважаваме. Не трябва да предупоставяме нуждите от една минимална, минимално ниво на услугите на правото на стачка. Мисля и надявам се, е, че трябва да работим спокойно, прагматично, без е, идеологически забежки, за да може е, да имаме железопътни предприятия, които отговарят на нашите нужди. Благодаря. Благодаря. От името на комисията господин Паскюрали. Благодаря. Боя се, че е времевото ограничение, което налагате, ще ме закара на гилотината. Много ми е трудно да се справя в рамките на 5 минути, ако трябва да реагирам на изключително интересните коментари в този продължителен дебат. Господин Паскюрали, сигурен съм, че ще направите максималното. Искам да ви припомня, че главната цел на комисията е да направи така, че ЖП пазарът да работи в рамките на е, единния европейски пазар е, устойчиво и в рамките на съществуващата мрежа. Първо, при процедури за нарушение, за да се коригира доброто изпълнение на първия пакет актове от страна на държавите членки. Има и втори елемент – предложението да се опрости и усъвремени законодателната рамка, именно чрез тази преработка, преработен вариант на директивата. Ние предлагаме да се изменят три основни момента. Първо, инфраструктурата, второ, услугите и трето, правомощията на регулаторните органи. Комисията вече има възможност да представи своята обща позиция по преработката на предишните заседания на Комисията по транспорт. Не е нужно да го повтарям. За това ще се огранича да отговоря само на някои от измененията от госпожа Серакияни като я поздравявам за отлично свършената работа. Сега, нейните изменения са в съзвучие с духа на предложението от комисията и сме склонни да ги приемем. Относно достъпа до услуги, определенето на тарифи за, общата структура, за инфраструктурата, общите правила, отстъпките на европейската транспортна мрежа, и система за по-тихите влакове да има отстъпка също, това е нормално. Относно регулаторните органи, три неща. Първо, голяма част от измененията се отнасят до различни членове. Комисията не смята, че те са чак толкова съществени, но няма да спорим. По-нататък, координация и сътрудничество между европейските регулаторни органи с оглед в дългосрочен план да се създаде един а, достатъчно добър европейски регулаторен орган. Смятам, че изменения 3,88 са в правилната посока в този смисъл. В сегашния пазар на железопътните услуги не можем да се ангажираме бързо да създадем единен европейски регулатор. Естествено, предложението от господин Трамоза е интригуващо. Не можем да кажем категорично не на него, но все пак ще се обърна към бюджетния орган, за да попитам дали може да ни даде нужните средства, за да може комисията до 2050 година да поддържа работата си така, както е необходимо. Относно координацията между европейските регулаторни органи, моля позволете да отбележа следното. Важно е да се мисли за по-силна координация по въпроса за коридорите за транспортни е, товарни превози. По-нататък регулаторните органи трябва да бъдат поставени в е, положение да могат да проверяват работата, която се върши в рамките на европейската координация от менеджерите на инфраструктура. И трети момент, пак за регулаторните органи, който леко ни озадачава, и особено след като чухме всички призиви от голям брой депутати, за това, че е необходимо да има силен, ефикасен и независим регулаторен орган, който бързо да вземе решение. Изменение 82 ще задейства едно напрегнато очакване в много случаи във връзка с работата на регулаторните органи. Ние желаем да има конкурентен пазар. Както изтъкнаха много от изказалите се депутати вече, тогава това, което ще е необходимо, е правомощията на регулаторните органи да бъдат въведени в действие възможно по-бързо. по-добре е изчакването да бъде само в случай, че не е възможно нищо да се предприеме, а не да е правило. Относно ситуацията в прибалтийските държави, анализирал съм проблемите във връзка с различното мразорелсово разстояние и таксите за инфраструктура. Комисията е наясно с този проблем, обаче реално не виждаме тясна връзка между междурелсовото разстояние и налагането на тарифи за инфраструктурата. Запознати сме с проблема, мисля, че комисията наистина трябва да обясни по-добре факта, че множество от проблемите, повдигнати от депутатите от прибалтийските държави, вече са намерили своето място в доклада, но с готовност ще представя информация на двустранни начала. По-нататък бих искал да ви обърна внимание на изменение номер 54 – там се иска разрешителните за да се издават разрешителни на операторите възоснова на критерии за техническия капацитет, също така и да се обвържат разрешителните с притежаването на сертификат за безопасност, да има връзка между двата документа. Обаче, ако разрешителното зависи от получаване преди това на сертификат за безопасност, който да отразява конкретните условия на съответната мрежа, това ще бъде една реална бариера за влизащите на пазара. Много от съществуващите железопътни компании даже ще престанат да функционират, ще се наложи да напуснат пазара, ако в сега действащото законодателство се въведе едно такова изискване. Затова комисията не е съгласна с тази идея. Изменение 55 призовава да има покритие най-малко 100 милиона евро на година. Комисията се опитва да хармонизира рав... сумите за застрахователни цели, но трябва да признаем, че има многообразни обстоятелства – Значи, ако се определи споменатата сума за година, която да се изплаща като застраховка за инциденти, това е прекалено много при сегашните обстоятелства. Това също ще създаде допълнителни бариери пред желаящите да влязат на този пазар. И накрая, господин председател, относно разделянето искам да кажа нещо много просто – разделянето между управлението на инфраструктурата и ЖП операторите, повиждане на комисията, е най-лесният начин да се избегне конфликта на интереси и да се а, стимулира конкуренция. Но друг вариант, който е заложен в първия пакет, дава възможност за добро изпълнение. В преработения вариант на директивата ще обърнем внимание на този аспект. Ако погледнете съобщението, което издаде комисията в Бялата книга, там ще видите, че през 2012 година ще се създаде нова връзка между управляващите инфраструктурата и операторите, като ще се върви към пълно разделяне на едните от другите – като ще се очаква и либерализация на националния пътнически транспорт. Обаче в този преработен вариант на директивата е нужно да се направят първите стъпки в тази посока. Не бих искал да породя никакви недоразумения тук. Комисията призовава депутатите да избягва да направи предложението подобно на карикатура. Относно дългосрочните договори, трябва да има правила относно управлението на инфраструктурите. При положение, че възникнат необичайни случаи и ситуации – по време на стачка. Трябва да се гарантира едно минимално ниво на обслужване. Обаче текста е доста общ и може всяка държава членка да го доразвие по свое осмотрение. Накрая, относно делегираните актове, Една трета от измененията на госпожа Саракяни се отнасят именно до тях – Примерно, член 190 от договора за европейските общности говори, че такива актове се прилагат, когато се правят промени в несъществени разпоредби. Когато комисията поиска да се приемат делегирани актове, тя го прави, защото предишната процедура на комитология, където имаше парламентарен контрол е променена и сега вече е заместена с издаване на делегирани актове. Случаите, когато искаме делегирани актове, не са чак толкова много и не се отнасят до промени в същински и много съществени основни разпоредби ако се прекали с промените по делегираните актове, това ще бъде в ущърп на текста и няма да помогне на вземането на решение от наша страна. По мнението на комисията, парламента не бива да се чувства ограничен в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения по аспекти с вторично значение за да се избегне намаляването на ефективността. Искаме този пазар на ЖП услугите да функционира гладно. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, още нещо да кажа и аз. За основния момент за правото да се стъчкува, според мен да, е, е фундаментално право да се стъчкува и да се оттеглят работници. крайна сметка обаче има значение а, как според законодателството трябва да се вземе решение за това. Обаче не бива да посочвам минимално ниво на обслугите, защото някои държави членки, които са много далече от мястото, където аз живея, а, там не може да се слезе под 100% от нивото на услугите но не искаме да нарушаваме и правата на работещите да се борят за себе си чрез стачки. Виждат, видяхте в дискусията, че всъщност изчезват политическите различия в вижданията, а пък намират своето място националните различия и разделения. Може да се види от държавите, чието представители се изказаха, как стоят нещата с техния железопътен сектор. Според мен има един ключов проблем. Възможността за нови оператори да навлизат в пазара без да преодоляват пречки и да са на равнопоставена основа, това е от съществено значение за железопътните е, услуги в Европа имаме позиции на доминиращи ЖП оператори, които реално блокират този пазар. Също така и оперативната съвместимост на мрежите е необходима, за да може този е, сектор да стане конкурентно способен. Когато говорим за разделянето, има и добри и лоши примери. Как действа то? В Обединеното кралство направихме такова разделяне и приватизация, обаче беше пълен провал, защото в крайна сметка мрежата фалира и в крайна сметка стана така, че държавата дава все повече пари от тези на дънакоплатците за поддържане на железниците, за които уж се смяташе, че се приватизираха. Така че едва ли това е най-добрият модел, но пък не бих казал и, че е добър модела – че оператора на инфраструктурата е едва ли не подчинен на гиганта железопътен оператор. Трябва да има независимост, трябва да има разделяне, поне в някаква степен. Дали ще го наричаме разделяне unbundling на английски или по друг начин не е важно. Това, което е нужно е да имаме конкурентен пазар и менеджер на инфраструктурата – да бъде примерно в една сграда и да му се плаща от тези, които реално се конкурират за място на този пазар. И последно и много депутати го споменаха значението на регулатора на железопътния сектор. Някои от регулаторите в Европа са направо смешни. Те реално не са регулатори. Някои от държави членки трябва съм много внимателно да погледнат себе си и да помислят дали наистина този регулатор, който са назначили и определили за такъв, реално е регулатор. Говорим за независим оператор, който функционира по припълна прозрачност, за да може всеки да види какво става. Регулаторът има ролята да регулира железопътния пазар, а не да фаворизира един сектор от него. Ето това е насоката, в която трябва да приемем и нужните изменения, защото в крайна сметка искаме да имаме един успешен железопътен сектор. Всеки казва това но никога не бива да подценяваме способността на железопътните компании да ви представят причини защо не могат да направят нещо, отколкото една единствена причина и защо го правят. Тоест искаме да изчистим мрежата и рамката, за да могат да напредват а, работещите в този сектор. Едва ли не трябва да преглътне всеки от нас хапчето на националната си гордост и да погледне по-скоро от европейска перспектива, а не от национална. Госпожо, Саркияни, искате ли още нещо да кажете? Eh, e- Благодаря, господин председател. Искам да е, дам някои разяснения. Но тъй като нямаме много време, може би колегите, които искат по-подробни обяснения, трябва да се свържат с мен след това. първо, благодаря на всички, които ми помогнаха. Без тяхна помощ нямаше да мога да изработя този доклад. Е, става дума за преустройство на всички аспекти на железопътният отрасъл. Но много голяма част от днешния интересен дебат безспорно ще ни помогне. Благодаря на всички колеги, които участваха в него. Стана ясно, че е важ... трябва да се вземат редица важни политически решения – Не съм съгласен с тези, които смятат, че трябва да изчакаме решението на съда. Напротив, трябва да поемем водещата роля в този процес. Не можем просто да си измием ръцете и да кажем оставяме решението в ръцете на съда. Не смятам, че съм се отделила прекалено голямо внимание и значение на разделянето на функциите. Отделям доста място за въпросите за регулатора, за функционирането на системата като цяло и смятам, че в доклада ми съществува необходимия баланс. ако комисията иска по-ясно да определи какво има предвид под е, разделяне, което назваваме с английската дума unbundling, то трябва да го направи и да поеме своята политическа отговорност. Необходимо е да се отчитат конкретните обстоятелства в различните страни. Съгласна съм с това, което се каза за балтийските страни. Още един път искам да повторя, че съм готова да работя заедно с тях, за да се опитаме да намерим най-добрите решения, които да отговорят на спецификата на тези страни. По въпросите за застраховката. 55-то изменение е минималното, което може да се включи в това отношение. А, значи, цифрата, за която става дума, някой спомена, че тя е максималната възможна, но а, тя всъщност е минималното, на което може да се съгласим. Сега за правото на стачка. Не съм съгласна с това, което предлага Европейската комисия. Много страни членки вече имат е, законодателна уредба е, на правото на стачка. В някои страни то е включено в Конституцията. И очевидно ние не искаме да настъпи пълно объркване по този въпрос. По въпроса за делегираните актове. Честно казано, считам, че парламента трябва да поеме своята политическа отговорност по този въпрос. Не трябва, трябва да се направи всичко възможно, за да преодолеем задълбочаване на съществуващото объркване. Мисля, че с мен се съгласат много колеги, като казвам, че трябва да се укрепи ролята на регулатора. И може би по този въпрос трябва текста в доклада да бъде още по-категоричен. Влезна съм изменение по въпроса за европейският регулатор, но друг е въпросът дали трябва да се включи подобно предложение в преработената директива. Сега за разрешителните. желателно е да имаме европейски лиценз, европейско разрешително. Но за да се постигне това е необходима политическа воля. И слушах с голямо внимание всичко, което се каза относно отварянето на националният железопътен пазар. Благодарна съм на всички, които по различни начини а, реагираха на нашето предизвикателство. Ние не сме измислили с този доклад нищо ново. Просто поехме е, штафетата а, и продължихме един дълъг процес. опитахме се да подчертаем значението на разделянето на инфраструктурата от е, предлаганите услуги. Вярвам, че всички се стремим към едно и също. Отворен, прозрачен пазар, в който съществуват е, добри условия за труд, оперативна съвместимост и са гарантирани интересите на всички работещи в отрасъла. За да имаме такъв пазар, необходими са ни правила. И това, което каза Брайан, не е модела, който той е описа, ни ръководи. Според мен, ние създаваме нещо ново. Като взимаме предвид недостатъците и качествата на съществуващата система, за да може да я подобрим. Но разбира се, не можем да работим от тук нататък без ясни, прозрачни правила. Без независимост на онези, които ще регулират отрасъла. И още нещо, ще спомена 36-то изменение. Защо казвам една година, вместо две годишния срок, който предлага съвета? Благодаря на докладчика. Знам, че е, малко прехвърлихме времето отредено за тази точка от дневния ред, но темата е много важна и беше важно всички да се могат да кажат какво мислят. 30 е, май е срокът за внасяне на изменения. Ще гласуваме през юли в комисия, а в пленарна зала през септември. Благодаря на докладчика. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Евровинетките. Господин Алкадрауи, Елкадрауи е, отговори. Ще точно ни уведоми за това какво са споразумели съвета и парламента вчера. Благодаря, господин председател. Имам хубави новини на базата на мандата от Комисията по транспорт, който получих. Заедно с докладчиците в Сянка вчера в рамките на трилога получихме, е, постигнахме споразумение, е, което трябва да бъде потвърдено през е, юни на парламентарната сесия. Естествено, никой не може да е 100% щастлив и доволен, но мисля, че постигнахме компромис, добър компромис, балансиран компромис. В момента текстът се раздава. Особено е, хубаво е споразумението, че се обединихме около принципа замърсителя спра... Е, плаща. Но това е важна стъпка, но не е последната стъпка, за съжаление. И, както казах, предстои ни години работа. През следващите години ще се занимаваме с въпроса за евровинетката, за да постигнем по-нататъчни подобрения. Какво е съдържанието? В какво се състои споразумението от снощи? съществуващите такси ще продължат да се събират, ще бъдат взети предвид допълнителни разходи, като например такси за шума и за замърсяването на околната среда, но разходите няма да се изчисляват по-отделно, разделно. И мисля, че това беше добре. Мисля, че е хубаво отчитането да е единно. Чрез вариране, а именно чрез вариране на таксите 5 часа на ден ще представляват 150% над общите такси. Не искам да се впускам в подробности, но пете часа отговаря, не отговаря в много региони на реалността и беше много трудно да се постигнат по-високи стойности. Но държавите членки, които искат да заострят своите критерии, естествено могат да го направят, могат да събират дан, такси, които отговарят на по-високото ниво на шумо за замърсяването, например. Други видове такси също могат да бъдат взети предвид. Комисията би трябвало да даде допълнителни указания за прилагането на текста. Какви такси по принцип, какви видове такси могат да бъдат въведени и как да става контрола. Контролът може да бъде много ефективен, много лек, но контролът трябва да отговаря на реалността. За планинските региони, мисля, че тук трябва да вземем предвид разликата между тези региони и другите региони. Разликата между по-новите товарни камиони и по-старите, по, по повече замърсяващите и по-малко замърсяващите. За, естествено, трябва да има разлики при таксите, които да плащат едните и другите. разходи, които са външни за пазара, трябва също да бъдат взети предвид и системата трябва да е завършена до 2013 година. Ние имахме изискването като комисия да постигнем балансиран компромис. От страна на държавите членки получихме съгласие, че Тези такси ще отиват за поддържане на инфраструктурата, а външните разходи по принцип ще бъдат разходи за поддържане на инфраструктурата, а самите държави членки трябва да преценят къде точно да бъдат инвестирани сумите, но 15% ще отиват за поддържане на пътната мрежа. Инвестирането трябва да бъде прозрачно, трябва да се знае какво ще става с тези средства. За тази цел държавите членки трябва да изготвят редовни доклади доклади, в които ще се описват какви такси се събират, на каква стойност и къде се инвестират събраните от тези такси средства. А що се отнася до разходите за инфраструктурата и за външните разходи, по тези точки също трябва да има отчет. Държавите членки трябва да докажат как са изпълнили своите ангажименти по отношение на подобряването на транспортната система. Още нещо много важно. Искаме, естествено, да, да избегнем факта да има ситуацията да има 26 различни системи, 27 различни системи и водачите да минават през цяла Европа, съобразявайки се с тях. Ние искаме да улесним живота на водачите. Те трябва да се съобразяват само с един вид изисквания. географските изисквания, те си остават. Тен 10 имам предвид тук. Натоварването на осите и други технически спецификации, е, това са въпроси, които искаме да формулираме възможно най-гъвкаво. Е, някои системи препоръчват 2 тона като прак, други 3,5, други говорят за 6 тона. Тук може би трябва да помислим за едно по-добро прецизиране, може би вече 12, за товарни камиони от 12 тона. Тук може би трябва да помислим а, такива товарни камиони да, да не минават по магистралите, а да ползват обиколни пътища. Но тези държави членки, които имат такова предложение, трябва да информират комисията за това си намерение, а именно да, да предложат изискването тези камиони от 12 тона да ползват за обиколни пътища. През следващите години комисията ще трябва да следи развитието на целия процес и на това как транспортните условия могат да бъдат свързани в една цялостна система. Но, както казах, това е задача за следващите 4 години. А по принцип, всеки 12 месеца ще имаме доклад за външните разходи и за интернализирането на външните разходи. И на последно място. Имаше дискусията между нас и комисията и е, държавите членки, а именно дискусията за прилагането на тези изисквания. Изчакваме в момента крайното становище. Съвета ще работи по декларация с парламента по този въпрос. Ще се изготви съвместна декларация но ще се постараем всичко да протече гладко. Ти така, това беше резултатът. Мисля, че трябва да подкрепим този компромис и да гласуваме в пленарна зала. Благодаря за изчерпателното ви изложение, господин Грос. По три минути за всеки от изказващите се, господин Грош. Благодаря, господин председател. Благодаря. От името на НТ и от мое име, благодаря на докладчика. Ние по принцип сме доволни от, с резултата, защото не е лесно е, при един такъв документ да се постигне компромис, защото е, става дума за големите държави, малките държави, големите региони, малките региони интернализирането на външните разходи е трудно. И мога да кажа, че всъщност докладчика постигна много добър резултат и може всички да сме доволни от него. Това, което ни изглеждаше преди две години, години невъзможно, но вече започва да изглежда възможно. За нас бяха важни три неща. Оперативна съвместимост, е маркировка и праговите стойности. Мисля, че трите неща бяха, постигнаха, бяха постигнати. Може би не изцяло за нас оперативната съвместимост беше нещо разбиращо се от само себе си. За емаркировката там бяха направени първи стъпки. Що се отнася до Евро 3, Новия срок, новата дата е добър компромис и би било жалко ако бихме направили крачка назад по отношение на това, което имахме 2008 година. Мисля, че прага 3,5 тона е добра изходна точка. Сега разбирам и аргументите, които някои държави членки представиха за товарните камиони от 12 тона. И още нещо. Не бива да правим, да, да създаваме прецедент по отношение на, на съвета. Искаме ясно становище. Когато става дума обаче за малки промени, трябва да използваме нашите възможности за постигане на съгласие, за да избегнем инструмента помирителни комисии. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството. Господин Стъркс, 3 минути. Благодаря, Матио Гош. Много ясно изказа това, което исках да кажа на немски език. Всъщност, Нека да задам въпрос. Какво ще стане, ако съвета ще се откаже от дадена мярка, а няма да я подкрепи? целенасочването на средствата не е това, което ние искаме. Затова сме употребили на английски shell, трябва. В споразумението не влиза също така начина, по който сме се договорили. На практика съвета направо се отказа да се говори за целенасочване на, средстване, на средства, а пък в разпоредбата сме използвали императивна форма, че е задължително. В крайна сметка, какви действия реално се извършват с разходите, които се е, покриват от събраните външни такси? Най-малкото за вътрешния пазар е от значение как ще се реши този въпрос. Държавите членки също така имат своите различни системи, но тук се опитваме да заложим принципа. След като се запише една разпоредба, по-нататък комисията ще издаде бяла книга, която да разяснява детайлите – за таксите в пътния сектор. По сходен начин протичат нещата и по отношение на прозрачността. Ако не се наложи като задължителна евровинетката, как ще постигнем интернализирането на външните разходи? Тоест, диал... триалога реално е началото на разговорите – и в следващите години очаквам, че ще чуваме непрекъснато нови предложения за интернализиране на външните разходи, както за пътния, така и за другите видове транспорт. Вече казах на докладчика, че нещата не са никак лесни, поне така както нашата група вижда нещата. Разбирам, от какво стратегическо значение да се постигне съгласие. Няма друг, който по-добре да може да убеди либералите от вас, господине. Госпожа Бъргър, три минути. Аз не съм толкова оптимистично настроена, както колегите от този триалог. Аз очаквах да, е, товарния е превоз по пътищата да направи също първи стъпки по, в посока устойчиво развитие. А, не, ако сме честни, наистина не мога да кажа, че сме постигнали кой знае какъв успех. И това не е вина на докладчика. Докладчика много се постара. Въпросът е, че лобизма е много силен. До лобизмът в съвета е много силен. И правителствата не използват, не искат да защитят товарния превоз, да го направят устойчив. Всички, всеки, който се интересува от живота на водачите по пътищата, трябва да е ужасен от настоящата ситуация. Някои от пътищата са прекалено остарели. По отношение на тонажа, дискусията се води от Германия и там стойностите са занижени. Е, тук видяхме, че съветът поставя под въпрос всичко, което ние казваме, ние, което наричаме европейска устойчива политика. Едно е ясно. В тази форма, в която имаме текста в момента, ще е трудно да накараме някоя държава членка да приложи каквото и да е. И в крайна сметка ние не сме постигнали много. Тоест, е, конфликта Противоречията ще продължат да съществуват и това, което ние виждаме, виждаме разочарование на хората, които наистина се надяваха, че нещата ще бъдат регулирани на европейско равнище. Това, което им се обещава като защита на околната среда, устойчиво развитие, безопасност на труда, е, тези неща си остават само надежда, която не се оправда за тези хора. И това трябва да се каже съвсем ясно, че е вина на съвета. Е, ние ясно трябва да кажем това. Това според мен е в ущърп на европейската идея. Благодаря, господин Зиле. Три минути. Благодаря, господин председател групата на европейските консерватори и реформисти е удовлетворена от този компромисен вариант. Няма да внасяме други предложения. Не беше никак лесно да постигнем това съгласие с съвета. Искахме да се стигне и до второ четене. В процедурата на помирение обаче можеше да стигнем до по-лош резултат. Че до тук нещата се развиха добре. И приемането на това на този доклад ще запълни една празнота, която съществуваше преди. Той смятам, че сме постигнали нещо. Естествено, евровинетките са нещо, за което държавите членки са свободни да решават дали да ги прилагат във връзка с въз... праховото и звуковото замърсяване. Няколко държави, например Латвия, може да предпочитат по-скоро да не ги въвеждат, но руските транспортни средства, които минават през Латвия и Литва, най-вероятно няма да ги използват, да купуват винетките. Тоест, се излиза, че европейските данакоплатци ще поемат този разход поради липса на политическа воля. Сега, аз мисля за бъдещето у нас, как ще стане. Не всеки е доволен от развитието на нещата. У нас има хора, които живеят близо до пътищата, където се движат всичките камиони и са жертва на замърсяването. И може би няма да са склонни пак на техен гръб да бъдат и разходите. Това може да създаде до проблеми в обществото. Грандес Паскал, 3 минути. Благодаря, господин председател. А, искам а, да подчертая, че докладчика си е свършил работата. И то добре си е свършил. Защото фактически той застъпва мнението на мнозинството. Но моята страна не е член на това мнозинство. Ние сме в известен смисъл дисиденти. И не мога да не кажа, че сме малко разочаровани. Но нека бъдем откровени. Може би ще се въздържим, вместо да гласуваме против. Като имаме предвид трудностите, за които става дума. Не става дума само за лобито, става дума за факта, че страните членки имат различни интереси нека да не си затваряме очите пред това. Става дума, за да видим кой в крайна сметка ще плаща сметката. И кой ще извлече полза от всичко, полза от всичко това. Иначе приказките са нещо много хубаво, обаче трябва да си кажем истината такава каквато е. Съветът и парламента направиха усилие да си сближат, да сближат позициите си. Постигна се споразумение, което се отличава с известен, известна уравновесеност. Има, разбира се, някои, които са против, против това споразумение. Но вие, господин докладчик, за мен е ясно, не сте могли да отидете по-нататък разбирам също, че не всички са доволни от това, което сте направили. Казах, ние сме в известен смисъл дисиденти, но няма в никакъв случай да слагаме прът в колелата на едно споразумение, което може да бъде добро и за целия Европейски съюз и за страните членки. Така че е, в конкретен смисъл в пленарна зала всичко ще стане ясно и поведението ще се определя от интересите на страните членки, включително и онези, които не са съгласни с а, идеята за евровинетки. Във всички случаи трябва да знаем, че евровинетката не е някакво разковниче, че тя няма да реши всички проблеми. Тоест, направили сме вече крачка напред от етапа на чистия размисъл, на който бяхме по-рано. Благодаря. Благодаря. Две неща искам да спомена. Най-напред искам да поздравя докладчика за това, което той е постигнал. Не непременно по отношение на съдържанието, то е, може да се обсъжда допълнително, но ние Откакто аз съм в парламента, се, брои, се борим за постигане на един такъв компромис и мисля, че сме стигнали толкова далече, колкото реалността позволява. Но смятам, че трябва да признаем следното. Нито в комисията, нито в съвета и нито в Европейския парламент е възможно да се постигне мнозинство по отношение на прехода от пътищата върху железопътния транспорт. И бих си пожелал да има повече политици като Грандес Паскал, който казва честно, че не е много разумно да се приоритизира пътния транспорт, сухопътния транспорт, а не железопътния транспорт. Е, много хора казват, да, искаме повече от товарния транспорт да се прехвърлят върху железопътния транспорт, но а, според мен нещата трябва да се на... кажат с истинските им имена. Много от е, голяма част от е, това прехвърляне не е разумно. Защото ако помислим за външните разходи на железопътния сектор, те ще са прекалено големи. И когато ние казваме, че, ако, ако казваме, че е хубаво 10% да се плащат от тежкотоварните превозни средства. Нещо тогава виждаме, че не пасва, не е съвсем ясно. Трябва да сме честни, откровени. Благодаря. Госпожо Майснер, чудесно ще е, ако се ограничите до две минути. Това е кошмар за председателя, когато наближаваме края на дебата и нови желаещи да се изкажат дига-дигата. Госпожо Майснер, заповядайте. Ще се опитам да не бъда кошмарна, казва госпожа Майснер. Мисля, че решаващото тук е, че наистина е постигнато малко но мисля, че докладчикът е доказал своите дипломатични способности. Въпросът е, че имаме врат, отворена врата, зелена светлина за интернализиране на външните разходи. Е, всички се бяхме, всички се борихме за ермаркинга, за целеобвързването и за съжаление това, което сме постигнали е малко. Можехме, можеше да бъде повече, но поне е малка стъпка напред. Господин Сале, две минути. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата, въпреки че малко късничко я поисках. Защо поисках да се изкажа? И се радвам на вашето внимание защото според мен тази тема е много интересна и ми е добре позната. И слушах какви амбициозни цели се поставят за този сектор, но усещам, че ми, е, като че ли забравяме, че този транспорт осигурява стотици хиляди работни места на живи хора и съответни товари за превозвачите – и ако се намалят превозите, това ще доведе до съкръщаване на ненужните работници. Също така в този сектор има лимит на рентабилността. Без да съм детайлно запознат с сектора, казахте, госпожо, че камионите са стари. Да, защото малцина могат да си позволят нови. Те е, едва свързват двата края – ние просто не си позволяваме да мечтаем за ситуация, когато при подобренията ще се наложи да се съкръщават работници. Ясно е, че инвестицията е голяма и не е толкова лесно да се направи, но ако се направи, много хора ще загубят работата си. Да, чудесно звучат различни идеи, как трябва да инвестираме в допълнителни огледала, заглушители на шума и така нататък. Но моля, повярвайте ми, познавам превозвачи и техните компании функционират и в последните три години борят се да не уволнят своите работници. Много се радвам, че отново поисках думата. Искам да кажа, че в Германия много предприятия се субсидират. Едно, например, превозно средство причинява 60 пъти повече, повече щети на околната среда от едно а, от една лека кола. 90% от тези разходи се плащат от, от тънокоплатците. Защо продължаваме да субсидираме тези предприятия? Сега това беше е, централният въпрос за Полша. Вие казвате, това са работни места. В Польша обаче нещата са по същия начин, както в Германия. Но какво се случи в Польша през 1999 година? 25% от железопътния сектор бе закрит. Защо тогава Полша не продължи да поддържа тези работни места? По този начин щеше да бъде осигурено устойчивото развитие на околната среда. А изведнъж, когато става дума за сухопътния транспорт, а, веднага се заговаря за работните места. Същото се отнася и за Германия. Просто да се знае, иска, казвам тези неща, защото трябва да се знае истинския проблем, истинските му измерения екологично, социално и економически железопътния сектор е по-ефективен. Благодаря, господин Баскуали. Може ли да се върнем пак към евровинетката с вас? И така, господин Паскорали, или може би... Колко желаете да говорите? Малко малко а, поздравяваме докладчика, поздравяваме го за докладчика, чудесно свършената работа, свършената работа. Текстът е уравновесен, темата е трудна. А, а, както знаете, интересите на страните членки са различни, това се проявява и в Европейският парламент. А, очевидно текстът е малко по-скромен от това, което очакваше от него Европейската комисия. Но в случая парламента прояви своята способност да се задоволи с по-малко и трябва да кажем, че чашата е повече от половина пълна, не на половина празна. Политиката на транспорта, европейската политика на транспорта е, е в състояние да интернализира външните разходи. И това е, е главната насока на Бялата книга, която комисията неодавна представи. Ето това ще даде възможност да се прилага по-общо този принцип за всички видове транспорт. И а, това е а, пакетът, а, а, който е много по-богат, много по-разнообразен от това, което беше в текстата от 2006 година. Има един цял нов член, относно правилата за това как се разпределят а, а, приходите. най-малкото 15% от постъпленията се отделят за инфраструктура и за външните разходи, за трансевропейска инфраструктура и преди всичко съществува задължението за прозрачност от страна на страните членки без по някакъв начин да се накърнява данъчният суверенитет на страните членки, нещо, което ние много уважаваме. Менява се задължението да се дава информация на обществеността, на Европейската комисия, на другите страни членки, на общественото мнение, ако щете, как се използват как се използват средствата набрани от пътните такси. Има редица технически подробности, които докладчика споменава. Комисията е пълна ангажимент да издаде наръчник за различните разлики, различия на тарифите за съвместно управление. Съществуват също така а, а, въпроси. От една страна за освобождаването а, на новите на новите превозни средства от а, екологичните а, данъци или такси, а също така и по-тежко облагане на старите и по-замърсяващи превозни средства. И бих искал също така да напомня, че става дума за работа, която е в ход, което продължава. Това е така едно, е, една тъкан, е, която продължаваме да течем, една плато, което продължаваме да течем. Имаме решенията от 2006-2011. До година комисията ще излезе с решение. Ще има 4 години нови законодателни предложения. Значи това е отрасъл, в който вървим напред, крачка по крачка, тъй като решенията са много трудни в политическо отношение не можем да, правим, да вървим напред по-бързо, затова трябва да отчетем а, прогреса, който е отбелязан в течение на много години, а не да се оглеждаме само в сегашните проблеми за евровинетката. А, решенията на парламента през юни по този въпрос ще бъдат а, важни, защото ще се отвори пътят а, за решаване на тези проблеми. По този начин ще можем да имаме една транспортна политика, която наистина ще е устойчива, която ще дава възможност за съвместно управление, за по-малък разход, по-малко енергоемка, по-чиста. Не съм сигурен, че споделям а, вашият възглед, че чашата е повече от наполовина пълна. Съгласен съм, чашата не е съвсем празна. А, но независимо от всичко това, трябва да кажа, че аз много вярвам, че 1% нещо е по-добро, отколкото 100% нищо. А, а пък именно за това става дума в случая. Докладчика, искате ли съвсем, съвсем накратко? А, защото виждам, че господин Ройта чака а, за абсолютно неспорният въпрос за геловете и течностите по самолетите. Съвсем накратко ще е, говоря. Аз спестих една минута в предишното си изложение, но така или иначе, искам да благодаря на колегите за сътрудничеството и за тяхната помощ. Благодарение на това успях да водя преговорите с съвеста, но както казах, нещата бяха много на кантар. Искам да подчертая две неща – по отношение на целесъобразността, на целепоставянето. Е, когато в компромиса се казва, че 15% е, от средствата, от таксите ще се използват в ТНТ мрежата, то това е всъщност повече от всичките е, външни разходи. В противен случай средствата биха били много по-малко. И тази цел не беше заложена преди. Тук става дума за прозрачността. Е, на национално равнище този въпрос трябва да се обсъди обаче. И накрая искам да кажа, че стъпката е в правилна посока и както казах, това не е последната стъпка. Но всички знаем какви бяха политическите условия, в които трябваше да работим. Според мен това наистина е добър резултат. Благодаря на всички които работиха по този компромис. И така, искам и аз да изкажа благодарност на докладчика, както и на докладчиците сянка за упоритата работа. Благодаря и на секретарията. Това е последното досие, по което работят Ванеса и Ханес в Европейския парламент. Извинявайте за комисията по транспорт, поправя се председателят. Те ще отидат към, да работят към комисията по международна търговия. Така че и на двамата искам да изкажа благодарност за добрата работа и да уведомя депутатите, че ще гласуваме на 7 юни вторник. Благодаря на всички, които работиха по този труден доклад, включително и на докладчиците в сянка. Следващата точка сигурност във въздухоплаването, обмен на мнения с комисията. Благодаря е, и моля господин Ройте да дойде тук, за да бъде по наприцел След което ще можем, сигурен съм, да проведем една оживена дискусия. <laughs> Great, thanks. Okay, so, И така, господин Ройте, какво имате да ни кажете? Моля депутатите да запазят спокойствието си. Господин председател, много ви благодаря. Преди всичко, за мен е удоволствие, че се намирам тук, особено след такива успешни преговори по евровинетката. Обаче, Темата, с която аз се занимавам, ми се струва доста по-трудна. Имам да ви осведомя и да ви информирам докъде са стигнали нещата по въпроса за течностите. А, господин председател, следите ли времето? Да, и за изказвания? Да. И така, искам да ви информирам по въпроса за течностите. Имал съм вече възможността да го правя и сигурно всички знаете, че два пъти сме обсъждали този въпрос с координаторите на 3 май и на 10 май. Обаче, идеята беше комисията или аз да дойда тук и да докладвам пред ця... целия, цялата ваша комисия. Първо, благодаря на заместник председателя на комисията Калас. Вчера разговарях с него. Той изрази съжаление, че не може да дойде днес тук, но се занимава с един друг въпрос, който също ще оцените по важност. С колегиума на комисията обсъжда следващата многогодишна перспектива за финансирането. За това не може да присъства днес тук и ме помоли да бъда аз с вас вместо него. И така, докъде са стигнали нещата? Знаете, че комисията точно днес излезе с препоръка към държавите членки да отложат въвеждането на облегчаването на контрола върху течностите, безмитните стоки, носени от трети страни в запечатани пликове. Защо отлагаме? Защото беше абсолютно ясно в последните две седмици преди края на април, че голям брой държави членки няма да въведат в изпълнение тези нови изисквания. И всъщност тогава, според предброяването, това щяха да бъдат повече от половината държави членки, което разбалансира ситуацията, защото всички си спомняте, че обсъждахме заедно, че комисията трябва да не отстъпва относно въвеждането на облегчен контрол върху течностите, защото изглеждаше, че само няколко ще бъдат а, тези, които ще са против. Даже се гласува съответния акт. Но в крайна сметка се оказа, че около 15 държави членки не бяха съгласни, не бяха готови. И само един дей, е, ден преди очакваната дата за въвеждането на това правило, получихме молба от ваша страна да проведем консултации за контрола върху сигурността, проверяването на течностите, които се внасят от трети страни. И така, от името на комисар Калас, аз се свързах с председателя на вашия комитет и той каза, че няколко дни, даже дори няколко седмици, може да е срока, с който да отложим въвеждането на новите правила и тогава се договорихме и че аз ще ви информирам. Как стоят нещата към настоящия момент? Най-напред, след като получихме уведомлението от САЩ, веднага помолихме преговарящия от страна на САЩ да дойде при нас в Брюксел, за да обсъдим допълнителните мерки за сигурност, които ще изисква САЩ, когато ние въведем облегчения режим на а, мерките за сигурност. И тази среща се състоя на 14 май. За съжаление, дискусиите, които имахме, ни доведоха до една ситуация, че на 6 май съгласието, което бяхме постигнали с преговарящия, всъщност не беше приемливо от гледна точка на сигурността. Става въпрос с неприемливо за Вашингтон, особено след смъртта на Осама Бен Ладен. И по-нататък, на 12 май, обсъдихме нещата с държавите членки, новосъздалата се ситуация разгледахме. Девет от девете държави членки, които бяха готови да въведат облегчения контрол върху течностите преди края на април, сега вече изглежда, че само две или три всъщност са склонни да го направят ако трябва същевременно да наложат строги мерки а, за а, контрола върху сигурността за трансатлантическите полети. И вече ситуацията е доста по-трудна. Имаме 26 или 25 или може би 24 държави членки, които вероятно ще използват тази клауза, която им позволява да не изпълнят определена мярка. Това е клауза, която дава възможност на всяка от държавите членки сама да прецени и да въведе по-строги мерки от изискваните по регламент. Естествено, бихме могли да проверим дали това наистина са най-строките или по-строги мерки в 24 държави членки, които са избрали въпросната клауза. Но по принцип, като се има предвид сегашната ситуация относно сигурността, такава проверка няма да е много лесна. Така че, вътре в комисията, заместник председателя на комисията Кала стигна до заключението, че вероятно ще трябва максимално да се възползваме от лошата ситуация. В смисъл да се опитаме да я използваме, за да се подготвим по-добре за постигане на действителната цел, крайната цел, голямата цел, именно премахването на контрола върху течности и гелове, ко... с датата за която цел е определена да е 2030 година. Това, което можем да ви предложим е да пристъпим към промяна на сега действащите правила, също така да трансформираме сегашното задължение, за да се даде възможност за облегчаване на правилата за контрола върху безмитните течности, внасени от трети страни. И това да бъде превърнато в право на държавите членки. Не задължение, а право да имат. Тоест могат да изберат, да решат дали да въведат новите правила или не. И да преценят дали желаят да се възползват от възможността да приложат по-строги мерки, а пък от друга страна могат да изразят желание да приложат по леките мерки, съответно тези, които имат нужното оборудване, инвестирали са за да го набавят и да прилагат по-строги мерки, да могат да го направят. По принцип, цялостното премахване на контрола върху течностите до 2030 година е крайната цел. Сега очаквам да чуя от вас какво може да ни увери, че през 2013 година няма да сме в същото положение, в което сме сега. Единственото, което мога да ви кажа е следното. Получихме се от това, което се случи този път. И единственото, което можем да направим, вместо да се доверяваме, е да осъществяваме контрол. И така, какво предлагаме ние по принцип? Да се стремим към срока 2013 година и за тази цел да създадем бързо една работна група, с държави, е, представители от държавите членки, с отрасъла, който изработва оборудването за сигурност и за контрола на летищата, с представители на летищата, авиолиниите и вас, като ще ви информираме непрекъснато как точно върви разработването на пътната карта за премахване на контрола върху течностите за две, до 2013 година. Всъщност ние два или три дни преди влизането в сила на правилото се озовахме в една рязко променена ситуация Държави членки се оказа, че не са успели да проведат нужните обществени поръчки за въвеждането на другите правила и така нататък. Тоест да се създаде една работна група, да ви подаваме информация, за да направим необходимото, защото 2013 година вече да се изпълни като срок. По-нататък трябва да се постараем да избегнем изненади от отвъд Атлантически океан. Т.е. този въпрос трябва да се разглежда и в комисията по за отворено небе. Тя ще заседава на 23 юни и идеята ще бъде да се отиде към съвместна декларация между Европейския съюз и САЩ за срока 2013 година да се декларира, че ще работим заедно за премахване на контрола върху течностите до 2013 година. Твърдо убеден съм, че всички тези неща са от съществено значение и в някаква степен ще имате право, ако ме критикувате, като кажете, че трябваше още през 2011 да сме обсъдили всички тези неща. Но според мен в момента някакси не е логично да се анулира срока 2013 година. По-скоро трябва да го дообмислим в следващите няколко месеца, може би дори и през 2012 да продължим обсъждането, да видим как изглеждат нещата, логично ли е да се спази срока. Това е, което се опитваме да правим. Далеч не се гордея от ситуацията, в която се намираме в момента. Аз дори съм разстроен, Мога да кажа също, че заместник председателя на комисията Кала също е много а, недоволен, разстроен. Също и поради това, че не, не бяхме информирани достатъчно рано от държавите членки, че не бяхме предупредени от нашите трансатлантически партньори. И искаме да се постараем този път да въведем механизми, които да гарантират, че предоставянето на информацията ще става на време, за да спазим крайния срок, който заявих. И сега съм готов да отговарям на въпроси. Сигурен съм, че ще има много. Давам по 3 минути на всеки от членовете, който ще се изкаже. Така ще можем да дадем 10 минути за отговор. Господин Грос, госпожа Лихтенбергер, мистер Фостер, господин Сасаро, господин Флекиштайн. Това ли са всички желаящи да се изкажат? Добре, аз също ще взема думата накрая, като черешка на тортата. Господин Грош, имате три минути. Благодаря, господин председател. Е, имахме възможност да говорим по този въпрос, но а, аз бих предпочел на ваше място да е съвета. Там е, има неща, които трябва да се изнес, изяснат за бъдеще. Аз съм съгласен с вашия, с вашия анализ до някъде, но това, което казахте, а какво би се случило, когато Франция каже, че има проблеми и какво ще каже другите? Тоест, създава се възможност за прецедент. Е, и този прецедент означава, че съветът не прави това, за което, което трябва да прави. А ние сме му оставили вратичка да не го прави, за да озакони нещото, което всъщност не е законно. Трябва да накараме съвета да разбере, че това не е въпрос за без, на безопасност, а на инвестиция. И отново се връщаме в, към е, е, дискусията, кой трябва да плаща з, за съоръженията на летищата. На второ място, мисля, че е, ситуацията е неприятна не само за парламента, най-вече за пасажирите. И освен това е неприятна за летищата, които вече са инвестирали в своите съоръжения. Сега решенията, които ще се вземат, не съответстват на тези три компонента и не съответстват на е, интересите на всички тези засегнати е, субекти. Трябва да се получим от е, миналите си грешки най-напред. Ние не искаме клауза за резерви, т.е. Е, клауза, която да е, в бъдеще да може да се злоупотребява с нея, за, да, която да се използва за неприлагане на разпоредби. На второ място, не искаме срокове за премахване на, на съоръженията. Е, преди имахме проблем с сроковете за внедряване на съоръженията. И на трето място, що се отнася до споразумение с САЩ и трети страни, това предварително трябва да е ясно какво ще означават тези споразумения. Аз по принцип нямам проблем е, за това 2011 година да е опция, но е, се говори за 2012-2013 година. Трябва до срока, който поставим, да сме говорили с всички заинтересовани страни. Тоест, трябва да имаме споразумение с САЩ как ще се процедира след 2013 година. Може, ако поставим срока до 2013 година, да се повтори историята, която имахме до, със срока до 2012 година. Нека поставим един междинен срок 2012 година. Dank u wel, eh, voorzitter. Ehm, als coördinator heb ik al de gelegenheid gehad om het hierover te hebben. Благодаря, господин председател. Като координатор вече имах възможност eh, да говоря eh, на закритото заседание по този въпрос за втори път прилагането на тази мерка се отлага. И се критикуват преди всичко страните членки. И трябва, несъмнено, трябва да се реагира на всичко това. Комисията, според мен, страда от това, че не е възприела правилната методология Ясно е, че прилагането на, прилагането на тази правна уредба страните членки имат право да приемат и прилагат по-строги мерки, отколкото се изисква от, в регламента. Става дума за финансирането на тези допълнителни, по-строги мерки. Тук е необходим ангажимент от страна на съвета. Сега е момента съвета да покаже, че е готов да разговаря. Като се има предвид трудното положение, в което се намираме, може би работната група ще е най-доброто решение. Там въпросът се може да се, обсъди, може да се обсъди. Една съвместна декларация ще успокои топката, но пак ще кажа, необходим е ясен ангажимент е, от страна на съвета. Необходимо е там да се прояви добра воля. Необходим е публичен ангажимент да се спази срока 2013. И ще е, приключа като кажа, че парламентът участва, очаква да участва в тази работа. Ние очакваме да бъдем редовно информирани за това как върват нещата, а не да ни се съобщават е, е, нещата един ден преди последния срок. Благодаря. Е, тъжно е наистина, че държавите членки не прилагат това, което е, е, гласят разпоредбите и не защитават интересите на гражданите. На второ място, компромиса, който е постигнат, мисля, че е добър, но той още не е публикуван, което ще стане на 20... което трябваше да стане на 29 април. Тоест, няма в момента щета. Щетата единствено за комисията, която губи лице. И много е възможно държавите членки да кажат повече, не искаме да процедираме така. Но важно е работната група да се свърже с индустрията, с промишлеността, която произвежда тези съоръжения и да, да се консултира с тях. А сега споразумението за щат, с щатите, това мисля, че е разумно. И накрая е, опитвам се да видя положителните неща. Хубавото е, положителното е да говорим за 2013 година, когато евентуално ще имаме по-добра технология, която да използваме и която ще допринесе за облегчаване на контролите. Може би ще имаме тогава скенер за багаж, къде е в, при който няма да имаме нужда да вадим а, неща от багажа. Госпожа Лихтенбергер, 3 минути. Благодаря. Аз мога да подкрепя това, което казаха колегите. Е, проблемът е с е, тази клауза, опт-аут клауза, клауза за резервата. И ако има такава клауза, тя ще бъде използвана. Виждаме, че все повече съвета не иска да има европейско регулиране. А, приоритира се по-скоро економическият интерес. Това се вижда и в този документ и при тези преговори. И това трябва да ни накара да си помислим как ще процедираме по при по-нататъчни преговори в други случаи. И когато мислим за 2013 година, какво ще последва след 2013 година? Аз съм съгласна абсолютно с колегата Майснер за това, че а, нещата не трябва да се решат само между комисията и промишлеността. Трябва да се помисли за разговори с политически ръководители. Трябва да се обсъдят въпросите за разходите. Ние не може да на нас не може, не бива да ни се казва кои съоръжения трябва да се използват. Естествено, че има съоръжения, скенери но е, тези скенери са естествено скъпи. Трябва обаче да знаем каква е тяхната стойност. Има много технологии в областта, но и трябва да ни е ясно, че, че разходи ще има. Мисля, че наистина е тъжно. Тъжна е ситуацията, в която се намираме, но е, през 2012 година предлагам да се направи оценка на ситуацията и на оценка на нуждите от съоръжения. Миналия път говорихме за химическата промишленост и разходите, които евентуално ще се появят. И тогава, след като имаме тази оценка на разходите, може да мислим за по-нататъчното развитие. В къде трябва да се инвестира? Трябва да намерим баланса между разходите и безопасността и сигурността. В противен случай винаги ще говорим, ще попадаме в един и същи капан. И още нещо. Ще има среща на делегацията Евро... за щатите в Будапешта. Е, сигурно ще се говори по този въпрос и въобще по, по въпросите за безопасността в авиацията. Мисля, че трябва да се простим с идеята да използваме метода на копи-пейст, т.е. на всичко, да копираме всичко, което идва от Америка. Трябва да си изградим становище, трябва да имаме смелостта да задаваме въпроси и да сме по-самоуверени. В противен случай ще се намираме непрекъснато в една и съща ситуация и това поставя под въпрос благонадежността на европейското равнище. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря за обясненията на господин Ройтер. Съвсем честно, аз не бих се чувствала неприятно в тази ситуация, защото не мисля, съвсем искрено казано, че някой от присъстващите тук е, е вярвал, че 29 април ще може да се спази като срок. Разговаряли сме с производителите, знаем как се развиват нещата с технологиите. Хубаво би било, ако бяхме спазили този срок, но по-важното е да стане по принцип. А 2013 година изглежда доста по-реалистично. лично от своя страна мога да кажа, че е наивно, не го насочвам срещу комисията, да се мисли, че някоя от държавите членки е, ще може максимално да се справи с това. По различни причини в различните държави членки нивото на сигурност и проверките са различни и това не може да се промени изведнъж. Що се отнася до това, за което всъщност говорим, 2011 година звучеше добре, ако можеше да се изпълни но аз като а, пътник искам да кажа, че никак не ми се седи 3 или 4 часа на летището а, да чакам а, да мина проверката. Защото в крайна сметка нещата до какво се свеждат? До някакъв спрей, до а, вода или някаква напитка. Можем да се примирим ние като пътници с количеството 100 мл опаковка, докато е необходимо, обаче да, докато същевременно е постигната максимална степен на сигурност с приложимите системи и оборудване. Можете да говорите с американците, не е толкова лошо да се създави работна група. Дали ни е необходима, ами може би не чак толкова много. Но трябва да участват и производителите, летищата, авиолиниите, службите за сигурност по летищата, защото най-важното според мен е, когато се кача на самолет, аз да знам, че съм а, обезопасена, че с, а, сигурността е на лице, а не да се притеснявам, че някой е качил бутилка джин на самолета. Така че, нека да отстъпим една крачка назад и да продължим напред в още по-конструктивен дух. Вярвам, че комисията разговаря с тези лица, с които е необходимо. От нетърпение ще очаквам да ни информирате за развитието на ситуацията и да мислим как можем да разрешим нещата по един разумен начин бъдеще. Господин Дегранде с 3 минути. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Gracias, благодаря, господин председател. вече нашата група, като ще ли представи позицията си, не искам да бъда в разрез с нея, но да споделя с вас някои мисли. Тази сутрин един журналист попита защо а, не е спазен срока 29 април и аз споменах доклада за отговорността, представен в Транспортната комисия. Разбирам, че за вас е трудно а, да преодолеете този неприятен инцидент. Става дума за репутацията на европейските институции. Ние приехме резолюция, приехме определен срок. Аз тогава не гласувах за. Но стигнахме до едно споразумение. Приехме една разумна резолюция. Но струва ми се, забравяме е, да си спомним миналото, като определяме срокове за бъдещето. Не е възможно гражданите на Европа да видят, че комисията, парламента и съвета върват по различни пътища, защото става дума за различни интереси. Това, което хората ще помислят, е, че никой не знае как да се справи с проблема. А, знаете, в САЩ, като взимат решение, никой не ни пита. Те просто решават това, което смятат за най-добро. И затова следващият път добре е Европейският съюз да бъде зачитан така, както заслужава защото само по този начин може да си възстановим загубената репутация по този, по този въпрос. Нека просто отбележим, че нашите свободни институции а, трябва да отговорят на очакванията спрямо тях, защото те са пред очите на всички европейски граждани. А, тук става дума за част от а, хартата за основните права. Не става дума за някакъв каприз. Взимаме решение да защитаваме нашите граждани. Тяхната сигурност да бъде по-голяма. Нека отговорим на очакванията. Господин Лайтфрид, три минути и за вас, както всички останали. Благодаря. Някои е, колеги казах а, някои неща, на които искам да противореча, включително и на колежката Лихтенберг. А не съвета само беше виновен. Мисля, че не само съвета и държавите членки трябваше да оптимизират своите очаквания нагоре. Мисля, че и ние, Европейския парламент, не не взехме най-мъдрото решение. Европейската комисия не оцени някои сигнали, които получи. И аз не мога да си представя, че един ден преди започването на новата фаза, е, е, едва тогава се е усетило, че нещата няма да потръгнат. Мога да говоря за страната, която познавам най-добре, но а, в Австрия казваме, че не може да се поръчват съоръжения или уреди само по някакви спецификации, без да се знае откъде да се вземат. Трябва да признае, че господин Фостер има право. Трябва да се съберем да помислим и да видим какво може да се приложи, особено по отношение на държавите членки, а и по отношение на нашите транснационални партньори. Защото най-лошото, което може да се случи е да сложим един конкретен срок и два дена преди този срок да установим, че нищо няма да постигнем и нищо няма да приложим. А когато duty free шоповете печелят по-малко, това е най-малкият проблем. Въпросът е обаче да имаме едни добре функциониращи съоръжения и уреди, за да може цялата система да функционира добре. Така че нека осигурим доброто функциониране на цялостната система, а да не се занимаваме с поставяне на срокове, които е вероятно няма да спазим. Госпожа... Благодаря ви, господин председател. Не за първи път изказвам съгласие с изказалия се преди мен, в този случай господин Лайкфрид. Той не ми остави много, което мога да кажа. Нека да споделя само, че съм разочарован от тези ограничения на количеството течности, които човек може да вземе на борда, но съм с впечатлението, че не знам дали нямат желание държавите членки или технологиите. Всъщност не ни позволиха да спазим определения срок. Всъщност към днешния ден няма технология, която да може да разграничава опасни от безопасни течности. Ако такава технология излезе, моля комисията да ни каже колко струва тази технология. Защото аз имам приблизителна представа колко би струвал. Европейският съюз не е единственият блок в света и самостоятелен. Ние имаме партньори, трети страни, от които самолети идват в Европейския съюз, обратно от Европейския съюз към други страни летят самолети. Нека тогава да ви попитам, Нашите партньори, които споменах, бяха ли готови да приемат новите стандарти, които ние щяхме да въведем по нашите летища? Благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. Има думата. Господин председател, съвсем накратко. Знаете, че аз съм доста скептичен по отношение на е, тази създала се ситуация. Въпреки това, нямаме много причини да се радваме на, това, на процедурата в момента. Хубаво е обаче да пощадим гражданите от по-нататъчни експерименти. За съжаление, някои държави, някои държави са закупили всички уреди. За съжаление, моята страна го е сторила. Това е лошо и вероятно През 2013 година ни очаква нещо подобно, да, но това не се случи. Нека видим какви са възможностите, нека направим нека направим една намещина оценка 2012 година. Благодаря. Сега от мое име няколко думи. Клатя глава в неверие. Мисля, че нещо трябва да изясним преди всичко. Нека да спрем да мислим, че това забавяне се дължи на опасения за сигурността. Не. Причините бяха финансови безпокойства и ограничения. Именно средствата, нужни за закупуване на новите машини, всъщност не ни позволиха да спазим срока. Говорих с производителите, те казаха машините са готови. Говорих с летищата, те казват не са готови. Питах правителствата, те казаха, че не знаят дали са готови или не. Какво беше основното? Че трябваше да платим за тези машини. Но хората някак си като че ли са склонни да винят съвета за това. Ми не може да го натоварим с цялата вина, защото в крайна сметка имаше си обективни проблеми. Ние също трябва да се получим от тази ситуация – Комисията трябва да си направи извода, че даде прекалено дълъг срок и в крайна сметка, ако трябва да виним някого, нека да виним летищата. Те лобираха толкова много, те искаха толкова много това, че едва ли не те причиниха проблема. Едва ли не става въпрос за индустриално лоби, паралелно с работата на съвета и нашата в този аспект. И лично аз бих защитил това навсякъде, най-вече виждането, че задълбавянето се дължи на парични причини. Ако всички ще се е, спазваме закона, от търговска гледна точка ще претърпим наказание. Примерно, е, някои държави членки казаха, че не могат да приложат новите мерки, защото САЩ ще им наложат много по-строги изисквания за мерките за сигурност и тогава те едва насила ще бъдат в нарушение на европейското законодателство. Нещо да кажа за 2013. Нямаме гаранция, че същата ситуация няма да възникне в съвета пак през 2013 и тогава да се опитваме пак да спираме въвеждането. Някой каза, че има обществен ангажимент от страна на съвета. Не помня точно кой. Обещанията на съвета не са нещо, на което може да се вярва 100%. Аз лично не се доверявам на техните обещания. Взаимоотношенията с съвета в момента са в най-слабата си точка. И не става въпрос само за това досие. Имахме доста обширни дискусии днес и за друго досие – в което съвета пак не изпълни своите обещания. Тоест аз не бих разчитал толкова много на ангажиментите поети от съвета. Тогава, на къде да вървим от тук нататък? Трябва да настояваме за 2013 година, да се реши тогава проблеме Е, пак да не се получават отлагания заради разни причини. Пари или убит някой друг е, ръководител на Алкайда и така нататък. Също трябва да направим всичко необходимо с тези скенери за цяло тяло, които ще се прилагат да бъдат на лице, защото и тогава ще има държави членки, които иска, ще искат да отложат това и да се измъкнат едва ли не трябва също да се договорим с САЩ, да ги наказ... за да не им позволим в бъдеще да направят пак така, че е, европейското законодателство да не сработи и в бъдеще. По-нататък има едно правило за 36 часа. Ми, то изглежда абсурдно. Нека да помислим по него и да чуем какво смята съвета за него. Но нека да се договорим и с САЩ за определена позиция, за да не се повтори това, което стана този път. Мисля, че ние си въобразяваме, че има, имаме избор, а реално нямаме. Но какво искам да кажа, че в устата на нашия комитет остана един много горчив вкус от този случай реакциите, които чухме от съвета, действията на другите и реакциите на другите ни накараха да изпитаме една горчивина в този комитет. Господин Ройтер, по процедурен въпрос, ако е възможно в отговора на господин Рутиер да коментирате проблема с вулканския облак, който пак наближава с всичките онези вулкани. Готов ли сте да коментирате и това или не? Може би ще е, изместим фокуса вместо да избегнем риска. Това ще се получи. Ако искате да отговорите а, на а, тези въпроси, ако все още е, преведачите са тук, ще може да отговорите на въпроса за на вулканичният облак. Благодаря, господин председател. Най-напред разрешете ми да благодаря на всички членове на тази парламентарна комисия за е, интересната дискусия. Няма да кажа за разбирателството, но за премерения дебат искам да им благодаря. Ако ми разрешите, ще спомена няколко въпроса първо с това, което, това, което каза господин Деграндес. Трябва да сме сигурни, че продължаваме като Европейския съюз да участваме винаги, когато става въпрос за, въпроси на, за, за проблеми на сигурността. И в никакъв случай да не оставяме тези проблеми само на, на страните членки и тяхната политика в областта на сигурността защото използването на клаусата opt-out, това е начин да се ренационализира европейската политика в областта на сигурността. И ако 25 страни използват възможността да бъдат изключени, ще кажа, че а, дори при преговорите за те, тези изклю... искани изключения може да получим нещо. Страните членки трябва да дадат доводи за това, защо искат те да бъдат изключени. Но когато става дума за 25 страни членки, които искат да бъдат изключени от правилото, може да си представите колко труден ще бъде този процес, когато искате да притиснете страните членки и да ги накарате те да ви представят своите доводи. на това разчитахме преди 29 април. Казахме, две-три страни ще искат да не изпълняват изискването, ще ги съдим. Обаче това не може да го направи, когато става дума за 25 страни членки. Тоест, първо трябва да направим така, че по политиката в областта на сигурността, на безопасността, трябва да остане до голяма степен и в европейски въпрос. А, второ, да отговоря на онези, които казват нека отложим решението, пък и на онези, които казват, че трябва да вземем решение, но ще бъдем критикувани. А, а също искам да отговоря и на онези, които казват, нека да не се доверяваме, а да контролираме. Ако трябва да отговоря на мнозина от изказалите се тук, Мисля, че има разногласие по въпроса дали трябва да запазим срока 2013 или да оставим въпроса открит. И ако ме питате, смятам, а, ако вие си спомняте същото, което аз си спомням, датата 2013 беше оспорвана много разгорещено, още когато я приехме. Датата 2013 обаче е дата, по която се постигна международно споразумение. Имаме изявленията на САЩ, на Канада, на Австралия, на Европейския съюз и в тези изявления се казва, искаме постепенно да изоставим тази работа с течностите до 2013 година, тя да отпадне. Така че аз предлагам ние да не се отказваме от датата 2013, да направим това, което господин Грош предложи. Да си дадем среща през 2012 година, за да може да погледнем отново нещата и да видим реалистична ли е тази дата. Имаме ли на лице нужното оборудване? И разполагаме ли с всичко, което ни е необходимо? Защото това е което вие искате, това и е всички ние искаме, да облегчим пасажирите. Ние не искаме да изхвърляме течностите, да ги караме да носят само по 100 грама течност най-много. И през 2012 трябва да помислим дали е възможно този подход, който не е подход само на Европейския съюз, а е практика, която се прилага в целия свят, дали тя може да бъде облегчена. Тоест, дали да приемем една а, пожелателна система по отношение на контрола върху течностите, да запазим срока 2013 година и да включим страните членки, така че те да поемат също ангажимент а, това да стане до 2013. Колкото до работна група, група съгласен, съгласен съм, че в известен смисъл отрасълът не трябва да бъде ангажиран с подобна работна група. Ангажименти, които поемаме спрямо а, САЩ, и то във връзка за срока 2013, това е също въпрос, по който трябва да продължим да работим. Аз не съм сигурен какво е състоянието на нещата относно тази нова среща през 2012. За мен това е, е проблема. Разбирам, комисията ще, се, ще заседава. Тази работна група, в която ще има представители на промишлеността, на отрасъла е, и наши представители, как ще се събере тя, как ще се конституира. Ето как го виждам. Ние сега предлагаме да се измени съществуващото законодателство, да запазим срока 2013, съставяме работна група, тя се среща през 2012 и тогава ще оценим какво е положението. Аз е, така предлагам да запазиме срока 2013 е, през 2013 да видим дали може да се премахнат ограниченията върху течностите, какви, с каква техника ще разполагаме. Това възоснова на международните разговорите с нашите, останалите наши партньори. Сега, а, а, съвсем накратко, защото нямаме много време. Аз поисках думата за, кратък въп... за два кратки въпроса, но важни. Първо, доколкото знае комисията, има ли скенер за течности, който може да разграничи опасни от безопасни течности, колко би струвал? Мога да отговоря съвсем набързо. По принцип, е, сертифицирани са над 10 машини от е, органа за е, авиационна безопасност. Има различна, различно качество А, Б и така нататък, но има до, достатъчно машини на пазара от различни производители и това е статуса на 29 април тази година. И така. Пепел. Съвсем накратко. Е, цените. Цените. Е, не знае точно. Сега за 2012 година предложих тази дата защото смятам, че държавите членки е поне година предварително трябва да знаят какво трябва да купят и какво не, какво трябва да прилагат и какво не. За това аз ще дойда при вас и ще ви кажа какво точно трябва да очакваме през 2012 година. Може би и ние тук в комисията трябва да помислим, да обсъдим какво е разумното за приложение. Какви са очакванията ни за 2012 година? Трябват ни ясни по, по, позиции на парламента, на комисията, на съвета, след консултации с партньорите както обясних, но много е важно да знаем какво ни очаква през 2012 година. Окей. Okay. Аш. Пепел. Господин председател, най-общо. Трябва да научим една нова дума – Ветант на немски. Става въпрос за вулкан, който е изригнал в Исландия. Това е станало в събота вечерта. В неделя предупредихме всички спешни звена на Евроконтрол, ЕАСА, държавите членки, техните авиолинии. В момента разглеждаме цялостната ситуация с а, това на къде се придвижва този облак от пепел. Най-общо усещането ми е, че на равнище на Европейския съюз този път реагирахме по-бързо и по-добре защото всъщност включихме а, едни механизми за спешни ситуации при миналото изригване на вулкан. Пак ще има ограничения на полетите. Пак ще се поставят въпросите за правата на пътниците, да сме наясно с това. Но в момента ситуацията се развива. В последните няколко часа не съм проверявал последните данни, но в настоящия момент ситуацията е различна от това, което беше миналия път, където имаше пълна забрана на полетите в повечето части на Европейския съюз. Държавите членки следват една процедура, която обсъдихме с тях и която е потвърдена и от ИКАО, а именно да има подход, който се основава на оценка на риска. В смисъл да се прави анализ, дали се проведе даден полет или не. Мисля, че можем да кажем, че в известна степен да, вулкани винаги ще има, но през последната една година ние се научихме как да се справяме, когато изригне вулкан, по един по-добър и по-координиран начин да се справяме. Това е всичко, което имам за вас в момента. Ако говорите с метеоролозите, те ще ви дадат множество разнообразни прогнози за пътя на придвижване на облака от пепел част от разсейването на облака предизвиква съответните предпазни мерки, поне доколкото ние сме информирани. Но в настоящия момент мисля, че показваме, че сме в състояние по-добре да координираме нещата, отколкото миналия път. Така че да, криза има, но имаме и процедури. Държавите членки се координират помежду си. Заместник е, председателя на комисията Кала се е в контакт с унгарското председателство по този въпрос. Говорих и с някои от министрите, които са най-силно засегнати. Това е всичко, което знам за момента. Продължаваме на английски язик, ако искаме да продължим, за да можем да освободим преводачите. Благодаря за работата им днес.